wrong button. Okay, colleagues, can I bring the meeting back to order? Before we go on to the next item on the agenda, which is Mrs. Ayala Sender's report. И така сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Докладът на Инес Алая Сендерс. Искам да кажа добре дошли на наши гости от Долна Саксония, група европейски експерти. Винаги добре дошли са при нас по покана на госпожа Майснер са тук. Е така, добре дошли на заседанието на нашата комисия по въпроса на транспорта и туризма. Тук е само първата група от нашите гости, втората група ще дойде малко по-късно. Ще ви бъда благодарен, ако кажете на втората група, че и те са добре дошли. Няма да прекъсвам заседанието, е, за да им кажа добре дошли, но е, Както вече казах, вие сте добре дошли. Това е последното следобедно заседание на нашата комисия а, за а, последните дни. Имаме интересни а, точки в дневния ред. А, добре дошли още един път нашите гости от Долна Саксония. И Следващата точка е на е, подпомагане на трансграничния контрол върху безопасността на пътищата на госпожа Алая Сендерс. Смятах, че никога няма да стигнем до обсъждане на тази точка, но ето, че е, доклада е готов е, и затова давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Удоволствие да бъда пак заедно с вас и да обсъдим този въпрос, който беше изоставен от съвета, както толкова много други. И за онези, които не са следили движението на това досие по време на предишния парламентарен мандат, ще кажа, че преди три години внесохме по време на френското председателство предложението. Председателството тогава прояви жив интерес и парламентът искаше да се сложи край на безнаказаността на онези, които правят нарушения в една страна и след това отиват в друга страна. Връщат се от там, откъдето са дошли и не могат да бъдат наказани. И искахме да бъдем по-ефикасни, когато става дума за уведомяване на страната, от която идва провинилото се лице за неговото нарушение. Вече съществуват определени системи, които целят именно това, но те не са ефикасни. И, както знаете, гражданите на Европа са все по-мобилни, пътуват и затова все повече се налага подобна мярка. А, не, не, не става дума за предложение за хармонизиране на правилностите за движение по пътища, а за система за обмен на информация, което ще ни позволи по-скоро на властите, които контролират автомобилния транспорт, да санкционират нарушителите и когато те извършват нарушения извън страната в която живеят. На времето, когато внасяме предложението, заедно с колегите разгледахме предложението на комисията и сметнахме, че то може, то може да бъде одобрено. По този начин се опитахме да помогнем на властите, които санкционират нарушенията. Изготвихме списък на пътно-транспортни нарушения, които могат да бъдат включени в тази мярка. И особено четири превишена скорост, шофиране след употреба на алкохол, не спазване на стоп знак и на червена светлина на светофара. Защото именно това са нарушенията, които са отговорни за най-голяма част от тежките пътно-транспортни происшествия и жертви по пътищата на Европа. Опитахме се да създадем процедура, която ще включи, трябваше да включва обмен на информация, а, а също така и всички по-нататъчни стъпки, за да може виновните действително да бъдат санкционирани. Така че водачите да знаят, че това е така и да го имат предвид, като правят нарушение, че ще бъдат наказани, т.е. няма да минат без, останат безнаказани тези нарушения, както това е до сега. Разбира се, нарушенията. Става дума за нарушения, които се регистрират с видеокамери, защото когато нарушителя бъде спрян от полицията, тогава нещата се малко по-различно. На първо четене проектът бе одобрен с значително мнозинство от Европейският парламент, включително четирите нарушения, които споменах. С тях бяха съгласни всички страни членки и направихме всичко възможно, за да гарантираме опазването на личните данни. А също така въведахме клаузи, които предвиждаха уведомяването на водачите. Защото по този начин, по революционен начин, очакваме, че ще се промени поведението на водачите в чужбина. Тогава бяхме уведомени от съвета, от съвета, че страните членки, които обикновено блокират прогресът към съвместни мерки за по-висока безопасност по пътищата, вероятно пак ще блокират предложението. Именно така се и случи. Това се и случи. И затова съветът реши да промени правната основа, защото нарушенията, за които ставаше дума, можеха да доведат до наказателно преследване в някои случаи. Трябваше тук да се включи и полицейско сътрудничество, за което трябваше да има съответната правна основа. Както винаги, съветът беше предпазлив и не искаше да приеме каквито и е да било предложения а, от страна на парламента, които биха довели до хармонизиране на а, правилниците за движение по пътищата на страните членки. Ние направихме предварително предложение, което би помогнало на властите, включително и на полицията, да работят по-ефективно заедно. Е, можеше това да бъде прието от съвета, но не бе прието, бе блокирано. И това беше по време на френското председателство и след е, първото четене разбрахме, че предложението няма да мине през съвета. Това стана напълно ясно. Опитахме се да продължим работа. Работихме с асоциации на жертвите на пътно-транспортни происшествия – Опитахме се да осведомяваме обществеността за опасностите, но блокажът в съвета продължи. И след това, през юли 2010, по време на Белгийското председателство, като че ли дойде някакво така божествено вдъхновение Предложението бе отново на дневен ред, сложено на дневен ред. Ние благодарихме, разбира се, на Белгийското председателство, защото смятаме, че това е важна, важна задача. И а, гениално а, решение а, от тяхна страна беше правната основа да се промени, така че нещата да стъпят а, преди всичко върху основата на полицейското сътрудничество. но беше ясно, че няма в съвета продължението да мине, освен ако не променим посоката. И тогава дадахме зелена светлина на Белгийското председателство да опита да прокара предложението въз основа на новите правни основания. Това беше през 2010 година и сега а, беше именно тогава трябваше да установим дали сме успели да намалим наполовина броят на жертвите по пътищата. И е, трябваше да намерим е, решение в името на гражданите и да направим някакви ефективни предложения, за да може действително да намалим наполовина жертвите по пътищата. И така, Белгийското председателство е, подходи много творчески, работи опорито и прекара предложението пред съвета, успяха да преодолеят всички трудности. Като използваха единствената възможност за правна основание, което бе приемлива за съвета – Е, вероятно можеше предложението да се прокара в рамките на общата транс, транс, политика, транспортна политика, но това не беше полезно. Щеше да бъде блокиран обаче процеса и в този случай. Но предложенията сега са пред вас. Е, много части от предложението отпаднаха, но е, съветът да се съгласи поне да бъде направена първата крачка. Имаме, значи, сега вече това предложение за един общ инструмент. Съветът също се съгласи да се разшири приложното поле на документа, защото ясно е вече, че много случаи има на водачи, които управляват под въздействието на наркотици. Трябваше те също да бъдат включени. А също така трябваше да се включи задължителното носене на каски, когато се управлява мотоциклет. Нещо, което не беше в първия вариант. А това също ще бъде много важно, когато става дума за намаляване на жертвите по пътищата. Включихме също така и използването на а, пътни ленти, филета, които са запазени за определени видове транспорт, примерно за автобуси, а, което също е сериозно нарушение. Както за незаконното използване на мобилни телефони по време на шофиране, Нещо, което искаха много страни, тъй като но, но това не можа да бъде включено в предложението, тъй като не във всички страни е изрично забранено. Тоест, с всички тези добавки разширихме приложеното поле на законодателния так, предлагания законодателен на. Тоест, сега вече имаме новата, новите правни основания и съгласно изискването на Лисабонския договор, Е, някои страни заявиха, че биха искали да участват, е, е, но след това решиха да се използват възможността да не участват, така както направиха Великобритания и Ирландия. Тоест, Великобритания няма да бъде сред онези, които ще прилагат тази а, директива. Същото се отнася и за Ирландия. От началото те казаха, че биха искали да се включат и те в тази инициатива, но след това се отказаха. А Дания има автоматично изключение, оп, така наречения топ-аут. А по-нататък е, ще видим как ще се процедира от тях нейна страна, пък и от страна на други. Друга трудност е, че цялата процедура трябва да се разработи от нарушението до реалното прилагане на санкцията. Глоба или каквато и да е тя. В случая съвета прие да се разгледа само първата част на на цялата процедура, задължително обмен на информация и след това да се остави на всяка страна членка да прилага санкциите, след като бъде уведомена за нарушението, извършено в чужбина. Това, разбира се, е, ще спъне процесът на прилагането на санкциите, тъй като нас не се искаше това да бъде една глобална система, но се оказа, че това не е приемливо за съвета. Тъй като аз съм по природа оптимист, иначе нямаше да съм тук при вас, в крайна сметка, като разгледаме плюсовете и минусите на проект, предлагания проект, трябва да кажа, че той в светлята на това, че все още броя на жертви по пътищата е висок, ще бъде полезна мерка. Не искаме да намалим тези жертви, също така да намалим и броя на сериозните травми по пътищата. И за да направим това, трябва да от някъде да тръгнем. И това е първата стъпка. Да започнем да изграждаме система, а първата стъпка в тази система е обмена на информация между властите, които контролират движението по пътищата, като се надяваме, че в бъдеще ще можем да доизградим а, тази система. И се надяваме, че ще можем да постигнем споразумение за прилагането на мерките, включени в тази система. Разбира се, ако кажем на гражданите, че на Европа, е, че това, което им предлагаме, е така полезно, колкото ни толкова полезно, колкото не се иска и на нас и на тях, е, е, това не би било вярно. Въпросът е, че ако страната членка не иска да санкционира нарушителите, които са извършили решение в чужбина, никой не може да я накара да го стори. Има известен брой изменения. Искахме поне да включим една а, така категорично формулирана клауза за актуализиране на а, директивата. Тоест а, да си дадем от сега възможност за по-нататъчно изграждане на системата. А, както го казахме тази, както се спомена тази сутрин, когато обсъждахме директивата за работното време на водачите, не е въпрос само да имаме законодателен акт, по-важно е как той се прилага. Внесени са редица изменения, които целят гарантирането на това, че водачите ще бъдат своевременно уведомявани Очакваме творчески да се подходи към този документ. По време на унгарското председателство ще е създадена или ще бъде създадена работна група, която ще използва системата Еукарис. И е, евентуално тя ще бъде приспособена за, да, за нуждите на безопасността по пътищата и аз смятам, че това е положителна стъпка. Защото ако можем да прилагаме Елкарис за тази цел, може би ще може да привлечем някои от страните, които сега са заявили, че не желаят да участват. Знам, господин председател, че говоря малко по-дълго, отколкото сте очаквали, но това са важни въпроси. Е, системата Елкарис включва Ирландия, Великобритания и Дания и като се използва тя, се надяваме да приобщим тези системи към, а, тези държави към а, нашата система. Защото тези страни, както вече споменах, искат да не участват за сега. Тоест, това е, така да се каже, творчески подход към решаване на въпроса с тяхното неучастие. Както казах, това е система, предложение, което се надяваме, че бъде усъвършенствано за в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Знаех, че така както чакаме три години, чакаме съвета да стигне до тук и би било наистина от полза и за новите е, членове да се запознаят така задълбочено с съществото на проблематиката, за което ви благодаря. Е, госпожа Бак от АНП, има, господин Бак най-напред има думата. благодаря. Äh, Позволете най-напред да започна с е, благодарност и поздравление за докладчика. Госпожа Сандер наистина е готова да направи всичко по силите си, за да упорства, за да можем наистина в крайна сметка да имаме една стабилна политика. Мисля, че Политическата позиция на Европейския парламент е много амбициозна и ние бихме искали да направим много подобрения по отношение сигурността по пътищата. Предполагам, че съвета също биха желали да се подобри сигурността, но тяхната пък политика е, може би, много по-реалистична политика. Във всеки случай, ние трябва да кажем какво мислим и какво искаме като комисия по транспорт и туризъм. Мисля, че държавите членки не искат толкова много да се осъществи напредък и по този начин реагираха по отношение правното основание. Те ще имат обмен, но не непременно толкова система за санкции. И мисля, че не трябва да усъкътяваме нашите си амбиции. Трябва упорито да се опитваме да ги преследваме и имаме много сериозни основания относно промяната на правното основание, например. das müssen wir zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, akzeptieren. Ich habe verstanden, dass der Rat keinen anderen Weg mitgeht. Ще трябва, вероятно, да преглътнем така или иначе сегашното положение, но се надявам, че сред три години ще можем да се върнем отново на този етап и ще се опитаме отново да продължим да отстояваме своята позиция, макар и на един по-късен етап. Ние предлагаме 36 месеца, а съвета 60 месечен период. Очевидно ще трябва да намерим начин да приближим тези две позиции. Но отново искам да заявя, че нашата позиция действително е амбициозна. И ние твърдо я поддържаме по отношение на член, например, 28 в насоките. Представям се, че това ще бъде оспорван въпрос по време на преговорите. Мисля, че съвета няма да се съгласи с нашето предложение. Министрите на правосъдието и министрите на транспорта, както и на вътрешните работи в отделните държави членки имат своите възражения, но според мен е възможно да използваме аргументите си в хода на преговорите по най-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 Необходимо е да разполагаме и с съответни данни, статистически данни, за да можем да направим свой анализ. Така че е, пакета с е, програмните продукти трябва да бъде създаден от комисията или управляван от комисията, защото по този начин ще можем да разполагаме с системата Еукарис. Zwischen dem Inhaber des, е, des Дискусиите, предполагам, ще продължават. Има много разнообразни позиции относно това дали собственика или водача на превозното средство ще бъде подвеждан под отговорност. Straßensicherheit betrachten, äh, werden die drei Länder trotzdem irgendein от гледна точка на сигурността по, пъщите, по пътищата, надявам се, че държавите членки ще могат да стигнат до споразумение е, и ще можем всички да постигнем някакво общо съгласие по тези изключително важни въпроси. Не трябва да се отказваме от сигурността като тема, имайки предвид необходимостта да намалим и сведем до минимум броя на пострадалите и жертвите от пътно-транспортни происшествия. Няма как да постигнем постигнем тази позиция, ако не успеем да увеличим мерките, както говорихме и днес преди обяд, борбата срещу употребата на наркотици и управляване на моторно превозно средство. Наистина ужасяващи са статистиките и мисля, че трябва да постигнем споразумение с съвета, именно този аспект да бъде включен в приложното поле. Мисля, че можем твърдо да вярваме на докладчика и да я подкрепим. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Позволете да благодаря на докладчицата за отличната работа. И поради това директивата в крайна сметка стига до второ четене след този дълъг период на мълчание. Бих искала да започна с едно напомняне към вас, защо Транспортната комисия има нужда от тази директива. Това е така, защото по този начин може да се увеличи безопасността по пътищата и да се намали броя на происшествията. На пръв поглед е ясно защо трябва да отстояваме санкциите и проверката за тяхното налагане. Но разбираме, че в крайна сметка а, нарушенията се регистрират, а санкциите не се налагат. Така че е много важно да знаем как ще постигнем тези цели, заложени в нашата транспортна политика. Имам още повече амбиция, тъй като представлявам нова държава членка, малко съм разочарована, че докладчика тръгва в една такава посока и се съгласява с идеята, предложена от съвета, да се промени правното основание. Изглежда, ние прекалено лесно приемаме полицейското сътрудничество, а не а, общата политика в областта на транспорта. За съжаление, по този начин не можем да постигнем целите си или дори не можем да тръгнем по посока на тяхното реализиране. jah, küll raportöör pakub välja oma kahekümne viiendas muudatusettepanekult. В 25-то изменение докладчика предоставя тази задача на комисията след одобряването и приемането на а, директивата за събиране на данни в тригодишен срок, анализиране на данните и евентуално пред, представяне на анализ дали е необходимо да се промени правното основание на директивата. Но мисля, че по този начин процесът просто се спира а същевременно се предлага да си обменяме информация през системата ЕОКАРИС, която е системата за превозните средства и а, предоставянето на първо свидетелство за управление за да можем, крайна сметка, да постигнем целта си, надали това всичко ще, това ще бъде единствено и само достатъчно. А, вероятно ще трябва да се внесат изменения в 19.20 и 19.21 по отношение на защита на данните. Вероятно тези а, актове също могат да бъдат редактирани в този смисъл. Не мога да приема и предложението, което се прави в приложение 1А където се дава по-ясна характеристика на правонарушението, а също времено не е достатъчно предоставането на данни. Онова, което се показва е, че всъщност само полицейските регистри ще бъде записано извършеното е, нарушение. Според мен е необходимо да има по-голямо лична свобода и достъп до базите данни, които евентуално вече се събират. Бих желала да дискутираме този въпрос по-подробно и да го преразгледаме поне имайки предвид факта, че процедурата все още не е стартирала и няма яснота дали конкретно лице е извършило дадено нарушение, мисля, че допускането за невинност – при липса на доказателство е много важно. Надявам се, че ще имаме възможност да дискутираме по-подробно този аспект и да постигнем по-големи цели от това, което постигаме сега, благодарение на съвета. Госпожа Лехтенбургер има думата. Благодаря, председателю. Целта на тази директива първоначално беше следната. Тъй като очаквахме да има съдебно преследване в трансграничен план, да можем да въведем дисциплина. И особено дисциплинираме нези, които шофират в Европейския съюз. Аз мисля, че това бе целта и също така още една цел подобряване на пътната безопасност. Искам да подкрепя докладчика. Много трудно ще бъде, разбира се, да се пребори с съвета, който не изгаря от желание да се въведат такива мерки. И процедурата тече много бавно поради тяхната позиция. Оказва се обаче, че има едно подобряване на обмяна на информация. И какво се случва? Има човек, който кара с 180 км в час по определена магистрала, в определена страна, докато е във вакансия. Местните граждани си спазват а, горната граница на скоростта. На съвета обаче това не му прави впечатление, т.е. те не се интересуват от това а, какво, какви правонарушения извършвал този шофьор преди това. Как ще напреднем обаче? Няма смисъл да излизаме с добро законодателство, ако съветът веднага ще го блокира. По отношение на правните основания. Правното основание тук не е основният въпрос, но е символично – Обменът на информация между различните изпълнителни органи ще бъде факт, но нещата няма да отидат по-нататък. Няма да има нищо конкретно, което да подпомага безопасността по пътищата. И тъй като няма нищо записано по отношение на трафика, на безопасността тук, то тогава явно трябва да използваме друго правно основание. Чисто и просто отново събираме данни, още повече данни. След това възниква въпрос за защита на данните. Но не възниква въпроса за пътната безопасност, защото споменавайки пътна безопасност, голям част от държавите членки чисто и просто веднага отказват да дебатират или пък не са съгласни да приемат такива разпоредби. Има проблеми, където има постоянни правонарушения, свързани с движението по пътищата и няма инструменти, с които да се справят с тези проблеми. Статистиката доказва, че всяко едно лице, което сяда зад волан, е убедено, че единственото, което може да управлява кола и знае как, а всички останали са лоши шофьори. Това се вижда в статистиката. Разбира се, че са нереалистични нещата, но никой не желая да си признае, че греши. Така стоят нещата. Какво ще направим обаче за онези хора, които са убедени, че са единствените, които знаят правилника за движение по пътищата? Човек може да си приказва, да си приказва, докато дъхне му остане за пътната безопасност, обаче какво ще стане? Нищо. Ако не ни подкрепи европейско законодателство. Сега по отношение на дрогата. Нещо много важно. няма признати в цяла Европа тестове за е, употреба на наркотици. Както знаете, другата бива най-различна. Част от е, тестовете, които се използват, дават много детална информация, други пък не. Онова, което се засича пък понякога, са лекарства, които хората трябва да приемат, но пък тези медикаменти може а, да им пречат да шофират безопасно. Никак не ми харесва всичко записано тук по отношение на транспорта. Важно е, разбира се, да има обмен, но ако не можем да усъвършенстваме нещата както ни се иска, тогава трябва съвсем ясно да кажем, че държавите членки в съвета нямат желание да се предприемат такива мерки. И ако някой кара много бързо или е пил много, ние в Европейския парламент искаме да направим нещо по въпроса. А онези в съвета, държавите членки, не желаят да направят нищо. И това трябва да е ясно. Трябва да е ясно на обществеността, че парламента е този, който иска да се направи нещо, а онези, които не искат, са държавите членки. Господин Рике,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 а, априори, за да се накаже едно нарушение, след като не е идентифициран нарушителя, е твърде сложно. А, във Франция този въпрос е решен последния начин. А, наказва се а, водача, който и да е той. А, и това въжи за всички механизми за санкциониране. Това е първи. Второ, как ще бъде предадено писмото с информацията, което съдържа е, лични данни, които може да са поверителни. При какви условия ще бъде предадена тази информация? А, примерно, ако можете, се получи такова писмо, жена ми може да научи, че наместо да съм в Брюксел, съм, съм бил в Париж. Значи тук има въпроса за поверителността трябва да се уточни точно по какъв начин ще се обменя тази информация. Ами да, или пък аз, или пък аз да установя, че жена ми е била а, глобена в, а, и направен акт в Париж, а, наместо да, да бъде в Брюксел. И трето, а, а, а, ако имаме системи, чрез които може да идентифицираме а, регистрационните номера, може да се контролира скоростта от една а, до друга бариера за плащане на пътни такси. По този начин може да се знае с каква скоро се пътувала колата, но колко време ще се пазят тези данни. А, това не е уточнено. И това е въпрос, който много ме безпокои. Значи имам деликатни въпроси, а именно да не би да се наказват хора, които не са виновни, Втория проблем е как да се предават данните от една страна на друга. И трето, колко време ще бъдат пазени данните. Е, и това са три въпроса, които са повод за загриженост. Госпожа Майснер за две минути. Das ist in diesem Fall jetzt ein Dossier, das wirklich auch bei uns Благодаря. Явно тук имаме различни подходи. Ако човек шофира, Явно не иска никой да установява с каква скорост шофира. Това е. От друга страна обаче говорим за безопасност по пътищата. Как да са, мали, броя на злополуките, на травмите, на смъртните случаи, най-добре, разбира се, те да бъдат сведени до нула. Това е от едната страна. От едната страна искаме безопасност, от друга страна искаме да минем между капките и да не ни хванат. От трета страна какво се прави в различните държави? Зная, че нещата са много сложни, защото държавите членки казват, да, това си е наша работа, това е част от нашата субсидиарност и не ни се бърките във вътрешните работи а от друга страна се говори за европейска безопасност по пътищата. От още една страна трябва да се опитаме да хармонизираме и да сравняваме нещата. Така че, според мен, докладът се върви в а, правилната посока. Трябва да видим дали можем да приложим такива европейски мерки, дали това би могло да мине през съвета или не. Не искаме прекалено много да се казва тук, защото трябва да бъдем и реалисти. В приложението, например, има нещо, което е свързано с мониторинг на контрола на алкохолното съдържание автоматично или пък трябва да има някакво основание да се съмнява полицая, за да провери алкохолното съдържание. Например, така е в Германия. Преди да се е, даде на човек един дрегер, е, при нас трябва да има някакво подозрение. В други държави членки това не е така. Тоест има нужда от някакъв мониторинг, но трябва да има някаква ясна основа също така. Трябва да има обмен на данни, трябва да има една ясна основа, за да има такъв обмен на данни. Госпожа Тикал има думата. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Сендер за нейния доклад. Този доклад го чакаме и чакаме тази директива от много-много време. И а, за съжаление, по време на някои от председателства на съвета никакви стъпки не бяха предприяти в а, тази посока. Имаше голямо нежелание. Лисабонският договор сега създаде нови правни основания, които като че ли ни помагат да постигнем напредък по тази тема. Смятам, че пътната безопасност трябва да бъде част от общностното законодателство. Искам да се обърна към колегите да убедят своите правителства да приемат и да участват в е, една приемлива среда за всички ни. Би трябвало е, да можем да наказваме лицата, които нарушават пътната безопасност, дори на трансгранично ниво. Имаме нужда също от е, просветни кампании, защото говорим и за системи за интелигентен транспорт и внимаваме, обръщаме внимание на всичко свързано с личните данни и срока, за който може да се задържат, запазват лични данни. И като докладчик по регламента за достъп до пътен транспорт. Е, трябва да кажа, че проведох много дебати с колеги, свързани с наказанията, които трябва да се налагат на е, водачите, но този регламент не наказва само водачите. Той дава възможност да се наказват и фирмите, когато шофьорите многократно а, е, нарушават а, правила за движение по пътищата. Така че искам да подчертая, че аз подкрепям доклада на госпожа Аяла Сендер и се надявам всички заедно да успеем. Госпожа Фостер за две минути. Благодаря. Благодаря на докладчика. Не говоря от името на групата ЕКАРЕ, защото имаме колеги от различни държави членки, но от гледна точка на Обединеното кралство а, ние решихме да не се включим в а, тази система. Спомням си, когато проведохме един изчерпателен дебат преди време по същата тема. Припомням си част от а, дебатите, които протекоха и сега, защото всеки един от нас идва от различна правна уредба и не може да се започне да се променя съдебните процедури, начинът по който тече производството във всяка една от държавите членки. А, не защото моята партия или общо в Обединеното кралство не смятаме, че пътната безопасност са важни, напротив, смятаме, че са жизненно важни и много неща се правят в страната по този въпрос. Но искам да спомена и част от въпросите, които споменахте, особено тези проверки. Да, и при нас се правят на случайен принцип от много години. Правните трудности обаче идват от факта, че само водача е този, който може да бъде подложен на съдебно а, преследване при нас. Е, поне в нашето законодателство нещата стоят така, ако разбира се той извърши правонарушение. Е, след това, глобите. Ние не глобяваме на място. Въобще пари не преминават от едни ръце в други. много държави членки това се прави. Системата с точките също така сме установили и това, че може да ти бъде отнета книжката, е един отличен механизъм за възпиране на шофьорите. Нещата наистина са сложни, не мисля, че досието е лесно. И след това също правомощите на полицаите, защото също е свързано и с това какво правят те, как се събира информацията, какво се предава като лични данни, дали шофьора, дали собственика на автомобила се предава. Така че има много държави членки, които не искат да подадат данни за шофьора, защото има много инциденти, които се случват в Обединеното кралство и оттам го знаем. Но Както казах, самия шофьор бива съден, а не собственик на автомобила. Така че има голямо разнообразие. Ние като депутати в Обединеното кралство се борим, разбира се, за по-голяма безопасност. Искаме да бъде повишена тя и а, с интерес, разбира се, ще изслушаме и коментарите и бележките, които чуваме от колегите. Благодаря. Ja, wir haben ja die Situation, dass es äh, Deutsche gibt, die in London leben oder. Положението е такова. Германците, примерно, отиват в Лондон или в Стокхолм с колите си. Това са коли, това са градове, в които има такси за влизане в центъра на града, за предотвратяване на задръствания там. Те знаят обаче, че няма кой да ги санкционира и отиват и карат където си искат. Е, има, разбира се, начини видеонаблюдение на станции, включително и на автобусните станции. Е, и а, а, имаме споразумение по това. Колко дълго трябва да се запазва тези данни. Друг въпрос. Отивам с кола в чужбина, фащат ме, че съм превишил скоростта. В, в, в Германия правителството се противоставяше на, на това, но и е, в край на краищата не се стигна до решение. А решението е следното – Ако вземете кола под найем и я паркирате където е забранено, след това онзи, е, чиято е колата, е отговорен. Същото е и с превишената скорост. А в Германия вземането на коли под найем е широко разпространено. но трябва да има разлика, както има в това как се третират е, нарушенията на парк... правилата за паркиране и превишената скорост, тъй като рисковете са различни. Говорим за а, единно небе в Европа, например, обаче в, в този случай при транспортни нарушения искаме да оставим всяка страна да прави каквото си иска. А, аз съм съгласен с Тим Бърк и това, което той каза по този въпрос – мисля, че докладчика е свършила добра, свършила добра работа. Трябва да бъдем, трябва да бъдем търпеливи. Не е въпрос толкова за правните основания и за това дали ще бъде преследван собственика или водача. Става въпрос на политическа воля. Дъщеря ми била а, снимана, че е превишена скорост от камерата. Аз получих а, глобата. А, е, и, всичките тези глупости, които чуваме обаче, а, е, за някои правни тънкости, а, е, са глупости. 78 000 хора, които не са граждани на Великобритания, извършват пътно-транспортни нарушения всяка година и не са преследвани. 71 хиляди. Те са а, обект на британското право, така както а, с британските граждани. Какво прави какво прави британската полиция, какво прави британското правителство? глоби на място, нямаме подобни глоби на място. А, и по този начин британските граждани са обект на дискриминация, а, защото те биват наказвани, а чужденците не. Така че тънкостите на различните правни системи не са това, което ни спира, спира ни липсата на политическа воля да кажа нещо за госпожа, което спомена госпожа Сависа, за промената в правната база. А, сега говорим за полицейско сътрудничество вместо за пътна безопасност. Но ако бяхме да останали да настояваме, продължавали, продължили да настояваме на първоначалната правна основа, нямаше да стигнем до никъде. Ако бяхме настоявали, щяхме да постигнем 100% нищо и половина. Тоест, трябва да използваме инструмента на полицейското сътрудничество, нещо, което предложи Белгийското председателство. И виждате, че дори и на тази правна основа има трудности, има някои страни членки, които ще няма да участват в системата. Затова смятам, че докладчика има право да ни се опита да ни поведе по този път за решаване на въпроса. И накрая, какво е какво ме притеснява, че моята страна не ще да участва. Когато говоря с, главни, с началниците на полицията в различните райони, да, те го искат. И тази сутрин на закуската ни с началниците на началниците на полицията от е, Обединеното кралство, чухме същото. Тоест, важно е да продължаваме да настояваме. Но аз ще ви кажа и друго. Не чакайте Великобритания, е, защото изглежда, че Великобритания няма да се присъедини, така че не ни чакайте. Па Ирландия може да промени мнението, защото там правителството се смени. Няма да споря с вас, вие казахте какво мислите, и аз казвам какво мисля, сега дам думата на госпожа Егер от комисията. Благодаря, господин председател. Комисията приветства напредъка а, по този важен въпрос на политиката на безопасността по пътищата. И ние ще продължим да работим заедно с вас в дух на компромис, за да стигнем до споразумение и да се приеме проекта на второ четене. Благодарим на госпожа Елена Сендер за това, че е постигнала ценен компромис в полза на европейските граждани. Комисията, както винаги, е готова да изиграе активна роля в усилията да се намерят решения, да се стигне до компромис. Но нека да направя един кратък преглед на становището на комисията по главните предложения и изменения. Първо, технически анекс 1А, изменение 27. Смятаме, че тези изменения допринасят решително за качеството на документа. Комисията също така приветства предлаганото предложение 7, за изменение 17 и 18, особено 18, където става дума за информационното писмо. Комисията подкрепя клаузата за преразглеждане. И трябва да се подчертае, че а, комисията има право на инициатива в това отношение. Колкото до защитата на личните данни, по принцип подкрепяме засилване на изискванията в това отношение, но необходимо е да имаме правна сигурност. Трябва да се споменат а, само онези а, законодателни актове за защита на данните, които имат отношение към случая. Същото се отнася до делегираните актове в член четвърти. И накрая комисията подкрепя повечето от измененията, свързани с точките от преамбила. В заключение, господин председател, комисията е оптимистична, че подходът на госпожа Аяла Сендес е добра основа за постигане на споразумение с съвета за второ четене и този подход значително ще улесни трансграничният обмен на информация за пътно-транспортни нарушения. В съобразно политиката на комисията, ние ще продължим да се стремим от 2010 да започнем решително да намаляваме броят на жертвите на пътно-транспортни происшествия. И разбира се, стремим се към този брой да бъде сведен до нула, така наречената визия нула. Ще работим за цялостното прилагане на тази стратегия и очакваме приемането на документа на второ четене. Благодаря. Благодаря, госпожо Алая Сендер, имате ли да добавите нещо? Накратко, ако обичате. Само ще кажа, ще искам да благодаря на тези, които допринесоха а, за този, към този процес. А, колкото до правната основа, това, което искаме да направим, е да подтикнем съвета да тръгне в а, правилната посока. Виждам, че някои колеги не одобряват това. Колкото за това, кой да бъде наказван, санкциониран, водачът или собственикът на колата. Съветът се занимава с въпроса за идентифицирането. И формулярът е изготвен на 23 езика. А, така че да знае човек какво попълва. И според мен това решава частично проблема. Има и друг аспект, аспект на въпроса. Това е защитата на личните данни. Имаме системата Елкарис. Разбира се, нейната цел не е тази и тя трябва да бъде приспособена, за да служи за нуждите на информацията относно пътно-транспортни нарушения. Трябва да се вгради в нея защита, по-добра защита на личните данни. Към това е целта и на някои от изменения, предлаганите изменения. за да можем да стигнем до една, колкото е възможно, по-уеднаквена система. Франция има е, свой подход към тези въпроси. Но въпросът е как да вървим напред от тук нататък. Мисля, че можем да го сторим защото когато става дума за защитата на данните и тяхното предаване по достатъчно сигурни канали, знаем, че имаме вече, разполагаме вече със средства за това. Както беше казано, въпросът опира до това има ли политическа воля за това в съвета. И затова ще следя много внимателно развоя на събитията. Благодаря. Срокът за внасяне на изменение е 18 април. В транспортната комисия ще бъде гласувано през май. Благодаря, господин Алая Сендер. Следващата точка от дневния ред. Не по-малко спорна това е докладът е, на господин Де Грандес е, за сигурността на въздухоплаването и по-специално използването на скенери за целите на сигурността. Благодаря, господин председател. Дами и господа, докладът който представям, към него са представени 190 изменения, което показва какво е значението на темата. Тя поражда спорове и дебати. Ще се опитам да изясня някои въпроси, но най-напред искам да благодаря на всички за техния принос. И искам да ви уверя, че внимателно съм се запознал с всички направени предложения за изменения. Имаме голям пакет изменения и има значителни разлики между тях. Бих искал също така да кажа, че между някои от тях има и много общо. Да уточня какво имам предвид. Няма да правя подробен анализ на измененията, които се предлагат. Ако искате, ще го направя. А, но разрешете ми да не го правя. И затова смятам, че би било от полза да разгледаме главните групи изменения. И включително а, да разгледаме специално онези, които са противоречиви и поражат спорове. С някои изменения целят да не използваме сканери или най-малкото да не настояваме за тяхното използване. И те се опитват да оправдаят тази своя позиция. Аз уважавам тази позиция, но, но трябва да кажа, че като докладчик съм против подобни изменения. Разбира се, ще кажа на тези, които предлагат тези изменения, ако ги прередактират, така че те да допринасят нещо за доклада, съм готов да ги разгледам наново. Скенерите са необходими, за да може да се гарантира безопасността на гражданската авиация. Разбира се, необходимо е да се зачитат основните права. Сканерите не вредят на здравето, данните за това, което е видяно чрез камера, трябва да бъдат моментално унищожени, не трябва да се използват в никакъв случай за други цели. Но какви, ма, как, какво трябва да, какви трябва да са характеристиките на тези сканери, за да бъдат те наистина ефективни? за да може наистина да гарантираме безопасността на пътниците. И данните да не бъдат използвани за други цели, нежелани цели. Има редица изменения, които отразяват именно тези опасения. От една или от друга страна подхождат към тях. Но а, това е общата им насоченост. Не мисля, че Европейският парламент може да бъде за или против едно или друго техническо решение в Европа или извън Европа това не е наша задача. Но мисля, че съществува консенсус, той личи във всички изменения, а единодушни сме за това, че не трябва, например, да се използва ренген. Мисля, че по това, например, всички сме съгласни. Не трябва да има облъчване с ренгенови лъчи на пътниците. Тоест, ние отхвърляме ренгеновата техника, и по, по този въпрос сме единодушни. А, мисля, че общностното законодателство трябва да спре до тук обаче. По отношение на забраните. Виждане на сканера на формите на човешкото тяло. Някой смята, че това трябва да, не се допуска, не трябва да се допуска. А, може би трябва да заличим всякакво позоваване на човешкото тяло. Аз но мисля, че всяко легитимно използване на сканери от страните членки трябва да бъде допуснато. Колкото до съхраняването и използването на данните, тук също има много опасения. Трябва ясно да заявим, че данните не могат да се запазват, съхраняват, става дума за данните от сканерите. Те трябва незабавно да се унищожават. Просто тяхното запазване не трябва да се позволява. Трябва да има механизъм за самоунищожаване на данните, събрани чрез сканирането. Те трябва т.е. минавате през сканера и данните след това моментално се унищожават. Значи трябва това да бъде гарантирано. Има а, техника за събиране и съхраняване на данните, но вече, както почетах няколко пъти, тя не трябва да се използва в този случай. Тоест, ако кажеме, само унищожаване, автоматично унищожаване на данните, това трябва да бъде достатъчно. И разбира се, трябва да бъдем последователни. По този въпрос сме разговаряли доста дълго, надълго и широко в миналото. Тоест, това трябва да бъде едно изискване към използването на скенери. 29 април беше един жалон. Всички са съгласни, че предприятите мерки трябва да продължат. Но най-късно до април 2013 година. Такова е решението. Някой не иска да се споменава датата 29 април. А, аз смятам, че комисията трябва да вземе своите решения. И парламентът трябва ясно да каже какво мисли за срокът до, до 2013 година. Трябва да стане ясно кой се е съгласен и кой не е съгласен с направените предложения. Във всички случаи трябва докладът да бъде оповестен на време. Комисията ще ни уведоми за своето становище и ще трябва с това да пристъпи към действие. Не искаме да влизаме в конфликти преди това. Знам, че има страни членки, които не са съгласни, които искат да се направят преди това изменения. Но нека вземем нашето решение като парламент, да кажем ясно какво ние искаме и след това какво трябва да стане до 2013 година и след това. Съгласни сме, че не трябва да има изкривяване или дискриминация, например. Тоест, общо взето, мислим еднакво по тези въпроси. Трябва да поемем ясен ангажимент относно принципа за недискриминация, недискриминирането. Можем да го запишем в нашето компромисно становище, като се имат предвид всички оговорки, които може би ще бъдат необходими, но трябва да, макар и компромисно, становището ни да бъде ясно. Тоест, не става дума да действаме във вреда на когото и да било, трябва да имаме много ясно становище, ясно записан текст, че няма да се допуска никаква дискриминация. А, имаме комутологичната процедура, съществува нуждата за борба с тероризма и трябва да спрем всички подозрителни лица от това да имат достъп до самолетите. Може, може да използваме детектори, които установяват присъствието на метали, например. Може да използваме друга техника. Но необходимо е да имаме ясна стратегия. Необходима ни е ефективна, ефикасна сигурност, а политическата страна на въпроса а политическата страна на въпроса е друг, друга опера. Мисля, че по това сме съгласни. Не случайно решаваме да изготвим доклад по този въпрос причината е поредица от събития, инциденти, ако щете. Когато започнахме да говорим за скенери, говорихме за общата авиационна сигурност и между, наред с това и за скенерите. Но сега вече е ясно, че сме изправени пред а, а, сериозни а, опасности във връзка с това кой разрешаваме да пътува с нашите самолети. Може би това изглежда малко прекалено технократично, но трябва да разгледаме техническите изисквания. Какво може да се подобри и какво трябва да се направи, за да увеличим сигурността. И като казвам това, трябва също да посоча, дами и господа, че се спирам само на въпросите, по които съм сигурен, че всички мислим еднакво. Несъмнено, трябва да гарантираме сигурността от а, самото начало, от начало до края. Те трябва, а, трябва също така да са гарантирани и основните права. Но този въпрос не може да бъде пръснат а, на различни места в целия доклад, трябва да бъде съсредоточен на едно място и, и ясно обяснен. Разбирам онези, които искат да се споменават многократно основните права и тяхното зачитане, но според мен за тях трябва да бъде отделено едно специално място, където нещата да бъдат изяснени в доклада. Онези, които се тревожат, че няма да бъдат а, зачитани основните права, може трябва да получат е, задоволителен отговор, може да обсъдим техните опасения. Но а, това не значи, че трябва въпросът да бъде споменаван многократно във връзка с всички мерки. И във връзка с а, е, използването на сканерите. Не. Информацията, която получаваме, фактически цели увеличаване на сигурността. Нека наричаме сканерите сканери за защита, ако щете. Трябва внимателно да се вслушаме в доводите. Необходимо е да решим какво ниво на подробност ще трябва да включим. По отношение на техническите средства. Някои от измененията са приемливи, за тях ще ги подкрепя. Срещу други ще гласувам. И още само две неща и след това ще приключа. По отношение на предупреждаването на на пътниците, да им се обяснява за какво става дума. Смятам, че това е много важно. Преди да минат през скенера, пътниците трябва да бъдат подробно информирани какво ще стане, когато минат през сканера, какво могат да, да приемат и какво могат да, срещу какво могат да възразят. И ако стигнем до някакво така общо становище по този въпрос, а, толкова по-добре. Но трябва да имаме някаква мнение, някакво мнение. Има нова техника, хората, които работят с нея, трябва да бъдат подготвени, т.е. тяхната квалификация също така е важен въпрос. По-ефикасно ще бъде системата, ако зачитаме правата на пътниците ако спазваме изискването относно личните данни. Може би през май в Страсбург ще можем да се съберем, да обсъдим компромисните изменения. Вероятно секретарята ще може да организира една подобна среща на всички от тези, които са предложили изменения. ако някой смята, че неговите предложения не са е, обхванати в компромисните изменения, нека се обърне към мен, ще може да обсъдим въпроса, може би ще променим нещичко, за да може да бъде отразено и това, което съответните вносители искат. Много благодаря, господин Де Грандес. И сега докладчиците в сянка имат думата. Господин Флекенштайн социалисти и демократи. Четири минути за всеки един докладчик в сянка. И след това ще дадем думата на останалите оратори. Заповядайте, господин Флекенштайн. Благодаря. Не дали имам нужда от четирите минути, но нашата група до тук няма окончателно становище. Нашия докладчик в Сянка ме помоли да направя някои изявления от негово име, защото той трябва да е в Австрия. И аз бих желал да застъпя пет въпроса, които ще бъдат от особено значение, когато говорим за обединените по групи изменения. Ако говорим по-общо, вместо да влизаме в подробностите, трябва да кажем следното. Когато говорим за тялото, дали ще се запази формата или, или не, това е друг въпрос, но не трябва да има ренген. Това е със сигурност. Трябва да се приеме този въпрос. Много е глупо в начина по който се е, прави сканиране на човешкото тяло, независимо дали е мъжко или женско и съвсем по различен начин стоят е, нещата, когато става въпрос за инколети или а, е, някаква стока. Тогава, естествено, по различен начин ще се подлагат на сканиране. И това законодателство трябва да бъде много сериозно обмислено, обсъдено на всяко едно ниво, а, преди да влезе в а, залата за гласуване. Става въпрос за сигурност в авиацията. По отношение на позицията в съвета, разбира се, сигурността е всеобхватна тема. Сигурността на пътниците е част от общата сигурност. Аз самия пътувам а, поне два пъти на седмица с самолет и е, естествено минавам през скенери и наблюдавам с интерес какво се случва. Много хора преминават, особено сутрин, е, през скенерите, а вечерта отново трябва всички да минат през скенерите. Нещата работят. А освен, че минат през скенера, трябва след това да бъдат прегледани с е, е, ръчния уред. и 179-то, например, изменение е изключително важно за мен. Госпожа Майснер, имате думата. Um- Благодаря. Разглеждаме въпроса за сигурността. Нека да започнем с пътниците, после ще премина по въпроса за стоките. Много говорим за скенери, е, които са за сканиране на човешко тяло. Вече доста колеги казаха, че са наясно как може да имаме по-голяма сигурност в сравнение с днешния ден. От техническа гледна точка това е възможно. Може би нямаме достатъчно, но а, би трябвало да има още повече мерки, които да гарантират сигурността на пътниците. Разбира се, не можем да постигнем 100% сигурност, но със сигурност можем да постигнем повече от това, което имаме сега. Всички са съгласни за премахването и неизползването на ренгени. може да се използват рентгени само за медицински цели, а няма никакво правно основание и възможност да се използват където и да е било другаде. Държавите членки трябва сами да вземат решение как точно ще сканират. Ако искат да могат да погледнат вътре в телото, е, тялото тогава трябва да използват рентгени. Това със сигурност не е възможно да се случи в Германия, въпреки че казват, че това са много ниски дози и че получавате облъчване и радиация дори и когато сте в самолета и летите с самолет. А, както и да, това е друга дискусия. Аз обаче не бих желала в никакъв случай да има някакви реални снимки, които да се правят на тялото, т.е. тялото да се вижда през скенера. Какво ли да говорим за запазване на а, тези изображения? Със сигурност съм против а, всякаквото им запазване и съхранение. И тук има изменения, които са насочени в този смисъл институт в Германия, който направиха изследване по всички възможни технически аспекти за изследване на човешкото тяло и сканиране. Да, рентгена за медицински цели, а пък никакво съхранение на данни. 29-то според мен е много добро. Трябва да се разглеждат различни възможности за засичане на експлозивни материали. Има и други възможности. 34-то става въпрос за профилиране. Аз малко скептично съм настроена именно за този аспект. Профили на пътници или въобще на механизми. Но както и да е. Освен това, тук също става въпрос за защита на данните. Трябва наистина всичко, което се получава да се експедира. Има бекъп на а, данните. Знае много добре. Софтуер е прекалено сложен, както и да е, той може, би могъл да бъде подобрен. А, и разбира се, процеса на сканиране не трябва да отнема прекалено дълго време. По-нататък, задължението за преминаване през скенер, то е задължително, освен ако човек, жената не е бременна аз е, лично си мисля, че трябва да има доброволен принцип. Трябва аз самата, според мен, да имам е, право да избера дали да мина през скенер или пък да ме е, проверят служителите с ръчните уреди. Тук коментари не допускам по този въпрос. Както и да е, ако има ня- някакво подозрение в резултат на профилиране или някакви други мерки, тогава може да има този задължителен принцип за преминаване през скенер. 121. Става въпрос тук за скенер на цялото тяло. Говорим за общо използване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 изображението и съответно служителя би трябвало да вижда изображението точно на този човек, който преминава в момента, а не някое друго изображение. Необходимо е, разбира се, да се направи и апробиране, изпробване на сканирането, включително и за течности. По отношение на регламент, който трябва да се прилага, естествено не го подлагаме на съмнение, но все още той не е в изпълнение. Сега искаме да правим нови неща. Госпожа Лихтенбърге. Много благодаря. Благодаря на докладчика за задълбоченото становище мисля, че нещо наистина е много важно. Имаме и нов термин. Вече не е скенер за човешко тяло. Тук поне в Европа вече всички знаем за какво става въпрос, но го наричаме скенер за безопасност, за сигурност. Тоест, това е една много изкована фраза – след 1994 година насам се заговори за това. Аз обаче си мисля, че не е нужно непрекъснато да се изковават нови термини. Нека си назоваваме нещата с истинските имена. Това в крайна сметка е скенер за човешко тяло, а на някакъв общ скенер за осигуряване на сигурност или безопасност. Аз имам именно такова изменение. Нека да се нарича скенер за тяло, човешко тяло. За рентгена. Съгласна съм с всички, които а, е, говориха по този въпрос и в комисията ли ви съвсем ясно се направи изявление по този въпрос? трябва да се избягва напълно използването на ренгена в, за тези цели. Технология, която влияе на човешкото тяло, не трябва да се прилага. Не благодаря, това не трябва да се използва, не трябва да се използват ренгенови лъчи за рутинно наблюдение противен случай, очевидно, ще има риск за хората, особено нези, които летят често, дори и дозите да са много ниски. Е, знаем, че дори и малко количество облъчване има вреда. И да се върна отново на защитата на личните данни. Трябва да има 100% осигурена такава защита, никакво съхраняване на данни и натрупване на данни, нито пък събиране на данни. Особено ако говорим за профилиране. Наистина могат да се правят прекрасни е, профили на лица, може да се обучава е, личния състав, но в крайна сметка аз съм убедена, че трябва да има по-добри условия именно е, за е, обучение, защото директивата за наземното, наземните е, услуги, опериране именно разглежда всички тези въпроси. със сигурност не трябва да се разводняват усилията, защото до никъде няма да се достигне за гарантиране на сигурността и безопасността на пътниците. Да видим какво правят митничарите. Естествено, това са и в митницата. Това е, са хора, които са точно ясно подготвени, знаят какво търсят и по какъв начин. По безопасност в, в авиацията и въздухоплаването означава именно много сериозно обучение, квалификация и на е, лицата, които работят в този сектор. Тази тема непрекъснато се връща при нас и в Европейския парламент. Обща сигурност, сигурност в Европейския парламент – е, независимо къде. Това е една социална тема, независимо където и да се намирате, е, свързана с е, сигурността. Мисля, че много от нас много внимателно подхождат по този въпрос. Но нека да бъдем малко по-смели, нека да погледнем как се използват и други технологии, които могат да бъдат също толкова а, ефективни, но пък няма да а, по такъв начин да използват а, личните данни. Alles unten drin sonst noch mitfliegt. Danke. Благодаря. Госпожа Фостер има думата. Um, Благодаря. Благодаря на докладчика за всичките тези предложени изменения. Но наистина колегите се прави. Има консенсус голяма степен по тази тема. Виждаме всичко това, като разглеждаме и предложените изменения. По отношение на това, къде се намираме сега. Питер Дален е докладчика в Сянка официално и ние разбира се подкрепяме един друг своите изменения. Но по отношение на броя и изменения имаме доста ограничен и в околна среда също се разглежда този въпрос, така че се опитваме да подходим съвместимо и да има съответствие между това, което се предлага там и тук. Има някои малко разлики обаче. Госпожа Баргер, е съвсем права. Това е скенер за човешко тяло. Трябва да престанем да злоупотребяваме с думите, трябва да е ясно за какво става дума. Това е едно допълнително средство за борба срещу тероризма. Точка. Въпросът е как ще го използваме най-ефективно и резултатно. Но Вярно е, трябва, че, вярно е, че трябва да се повдигне въпроси за нашите притеснения. Повтарям отново казаното от мен, свързано и с едно друго изменение, а именно е, трансграничната оперативна информация, системите за това. Някои колеги е, не харесват много идеята за профилирането но колкото повече бихме могли да се подготвим и да работим именно в тази насока, толкова по-малко ще попадаме в ръцете на съвременната технология, за да опазим сигурността. По отношение на здравословната страна на въпроса, знае много добре, че има технологии, които се развиват е, непрекъснато, но пък не засягат здравето на хората. Аз съм вложила едно а, е, предложение по отношение на изображението ако се запазва, например, е, изображение само на човек, който по някакъв начин е задържан по стража, никакъв случай и в, в противен случай трябва абсолютно веднага да се заличи изображението от машината. Няма никакво основание да се съхраняват подобни изображения е, неоснователно. По отношение на а, е, това тази радиация, това облъчване. Колегата е много добър документ подготви и получи от университета от Калифорния, който е свързан с този аспект. Има различни становища, които се разглеждат и засягат от различни държави, но трябва да го имаме предвид. Ако има оборудване, което не е противочиво по своето естество, тогава, разбира се, нека да не подхождаме по друг начин начин, освен да използваме именно технология, която няма да налага да има изключения. Не трябва да принуждаваме излишно хората да преминават през различни е, е, проверки, е, ако това не е необходимо. Защо имаме нужда от този скенер на тяло? Просто защото няма друг начин за проверка. Какво се получава? Нещо, което може да се прилага за всички. Технологията е налична и няколко а, други по-маловажни неща. Трябва да стигнем до взимане на решение. Дали ще е задължително или не, е друг въпрос. Защото в крайна сметка смисъла на дебатите е следния. Някои държави ще кажат, добре, това е пожелание, трябва да кажем какво мислим. А други, като нашата, например, моята държава, е, взе решение това да е задължително форма на проверка. Тогава какъв е смисъла изобщо да водим тази дискусия? Или имаме средство за борба с тероризма, което е технологически съвременно, не накърнява здравето на хората и няма значение кой минава през него, защото всеки е спокоен, че всичко е наред защото наистина в противен случай няма смисъл да водим а, дебат. А защото ако някой каже, ами днеска не искам да мина тук през този скенер, какъв е смисъла? Целият въпрос се свежда именно до това. А, ако е необходимо, да установим а, наличието на някакво вещество, независимо с какво ще е детектор за метали или по друг начин. Не вярвам, че трябва да имаме този пожелателен характер, всеки сам да се избере дали е, е задължителен или не, съответно предложения начин на проверка. Няма смисъл, според мен, е, този дебат. Или всички го прилагат, или просто е, оставаме цялата тази тема. Благодаря, господин председателю. Е, мисля, че общо взето всички сме единодушни, но е много внимателно. Трябва да видим как ще се развият нещата от тук нататък. Благодаря, госпожа Уилс, 4 минути. Благодаря. На председателя на докладчика. Докладчика каза, че е, се нарича това устройство скенер за проверка за сигурност подобно наименование просто го облича в по-приятни думи. То няма да се промени по същество устройството. Тези скенери за тяло обаче дали ни дават достатъчно информация, дали показват достатъчно, понеже те не могат да проникнат отвъд повърхността много дълбоко. изобщо не са толкова ефективни, колкото хората твърдят. И аз съм от Хамбург и много ми беше приятно да чуя историите за Хамбург. А, Италия обаче е решила да не се занимава с това. Защото тези устройства просто не действат ефективно. Естествено, че не бива да се води до рискове за здравето на хората. Само, че не са и полезни, дори и да не са вредни. Няма как да станат полезни тия уреди, защото някъде някой е написал, че не са вредни. А фактът си остава, че е, при такова сканиране сте изложен на е, по-високо ниво на радиация. Има доста широк консенсус. Видяхме, че не бива да се съхраняват изображенията, но също видяхме, че не може на 100% да се гарантира защитата на личните данни, както при всяка друга компютърна система. Ще има потенциални злоупотреби от страна на хакери или когото и да било. Тъй, че е, нелепо е, е да твърдим, че ще бъде изцяло безопасно съхраняването на данни. ако а, е, се твърди, че не бива да се позволява на пътниците да се качват на борда, без да са минали през скенера, това също няма никакъв смисъл в подобно изискване, защото не се повишава гаранцията за сигурността. Виждали сме в миналото, че терористите успяват по някакъв начин да проникнат през скенерите за безопасност. Тъй, че не бива да въвеждаме морално съмнителни процедури. Е, внесли сме от страна на нашата група 22 изменения. Благодаря. Думата имаме господин Рош сега за две минути. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика. Темата не е никак лесна. И мисля, че е успял да постигне адекватна дистанция и да запази добро ниво на обективност. Трудно е да се е, подхожда към този въпрос, но има две неща, които не бива да забравяме. Първо, цялата работа с течностите. После измислиха и а, скенерите за тяло, които почнаха да наричат скенери за проверка за безопасност. След това и работата с товарите. всяко едно от тези нововведения беше реакция на случай, как някой, е, на някой нещо му се е разминало или е успял да се промъкне с нещо непозволено. Едва ли летенето е, ще стане изцяло безопасно някога изобщо. И това е нещо, за което трябва да си дадем сметка. После не бива да губим поглед, от поглед и субсидиарността, защото държавите членки ще въвеждат собствени мерки. Тъй, че въпросът ми е как комисията възнамерява да реагира. В случай, че една държава откаже да изпълни решение, което вземем тук, сега, на равнището на Европейския съюз. Ако стане така, че само някои страни въведат мерките за безопасност и е, това няма да доведе до никакви санкции, има ли смисъл изобщо да обсъждаме всичко това сега? Малко глупавичко ще се получи, така нали? Естествено, че трябва да защитаваме личните данни, но не очаквайте да получите широка подкрепа на нещо, което ще представлява сериозен риск за здравето. Естествено, че е хубаво да има различни възможности за, провер... за проверка и а, пътника да има право да откаже някой вид проверка и да избере някаква альтернативна. Естествено, че трябва да следим и а, технологичния прогрес. И всеки законодателен акт, който се приема, трябва да е основан на сегашното ниво на технологично развитие. Значи каквото и да приемаме, то няма да е за винаги. Трябва постоянно да се преразглежда съобразно еволюцията на технологията. Мисля, че може сега по 3 минути да даваме на ораторите. Имате думата, господин Брадбър. Благодаря. Искам да започна с следното. Трябва да се върнем отново на въпроса за какво става дума тук. Примахме директива, която се наричаше Общи правила в сигурността във въздухоплаването. И именно го наричахме така, защото това бяха правилата. Едни и същи мерки за сигурност независимо къде точно се намират в Европа и на кое европейско летище. Ако обаче е, имаме различни мерки, очевидно пътниците няма да имат едни и същи мерки за сигурност и това тук се прилага абсолютно по същия начин по въпроса за скенерите, за тела. Съгласен съм, нека да ги наричаме с точното им наименование, а именно скенери за човешко тяло. И общо взето мисля, че има пълен консенсус в нашата комисия относно това какво трябва да се направи в тази насок. И искам да се спра на два-три въпроса. Има много още, но ще говоря за това. Говориха за е, ренгер, ренген технологията и така нататък. Но, нека да приключим с един мит че по същия начин има въздействие радиацията в тази технология и по време на полета. Е, не е съвсем така. Нека сега тук да, да сме наясно. Доста по-опасен е този метод, който се използва в тази технология, отколкото в други технологии, които вече са налични. Нека да си го кажем ясно. На второ място. По отношение съхраняване на данните, може да си спомните, господин председател, че при предишния мандат на парламента имахме едно заседание по различните видове технологии, не само на наша комисия, но и, и други комисии разглеждаха този въпрос и тогава ни казаха, че всъщност няма метод за съхраняване на данни. Очевидно има. Аз имам известни резерви по този въпрос. Защото данните не би трябвало да се съхраняват но ако ни казват, че технологията не позволява съхраняване на данните, а всъщност е възможно да се съхраняват от всичките тези а, изпитвания, значи трябва да вярваме на някой. На следващ момент искам да спря вниманието ви по отношение на тези системи за сигурност за авиацията. Всякакъв вид сканиране на лица или детекторите за метали сега са всъщност трети тип вариант за борба срещу тероризма в авиацията. Трябва да разчитаме и разчитаме на оперативната информация и най-добре е именно това да се прави, да се събира информация, преди да се пусне един човек да се качи на самолета, дали има потенциален риск или не. И по този начин трябва да разглеждаме и въпроса за профилиране на пътниците защото именно това се има предвид. Проверяват се, е, разбира се, всичките манифести е, и е, всичките налични данни за конкретно лице и се решава дали, например, има риск или не. Защото ако член на нашата комисия очевидно пътува, да, дали това е риск. За авиацията очевидно. По отношение на течностите и геловете, трябва да сме реалисти. Не зная дали има технология по-настоящем, която може да гарантира а, безопасен подход именно към а, течностите, за да могат те да бъдат изключени от сегашните регламенти. Трябва точно информация да получа дали така стоят нещата, преди да продължим по този начин към 2013 година. Благодаря. Имате а, думата сега за следващото изказване. Благодаря. Искам да благодаря и аз докладчика за извършената от него работа. Не мисля, че трябва да се покриват повече въпроси от тази област, която очевидно е много важно да намерим консенсусно решение. Не трябва да правим нищо в ущърп на здравето на хората, нито да накърним тяхното човешко достоинство. Тези изображения, разбира се, е, не бива да се съхраняват. Ако се съхраняват, това би създало цял набор от различни проблеми. Колко ще се съхраняват, за колко дълъг период от време, кои точно ще се съхраняват и така нататък. В средносрочен план има различен вид оборудване, което ни излага на радиация. Трябва да мислим и за хората, които работят е, на скенерите, както и екипажите, които трябва да минават по няколко пъти на седмица през подобни проверки, защото това е естеството на тяхната работа. По отношение на квалификацията и обучението. Това са също важни въпроси би трябвало всички, които работят на скенерите, да имат много подходяща квалификация. Трябва да има специален начин за техния подбор. Сканирането в трети страни е въпрос, който би трябвало да бъде подобрен. Същевременно, нещата много могат да се осложнят ако искаме да добавим всичко това. По отношение на информацията, виждаме, че наистина много данни се събират, но не се предават на никой. И това създава проблеми. И това исках да ви кажа. Благодаря ви. Госпожа Сенелова. Е, Благодаря. Искам първо да благодаря на докладчика и да кажа нещо дум, няколко думи за а, технологията, която използваме при скенерите и на тези, които имат нещо против нея. Става дума за рентгеновата технология. Мисля, че не трябва да се притесняваме ясно да запишем нещата. Има няколко причини за това. Е, няколко от ораторите преди мен ги засегнаха. Някои държави членки и по-специално правната им уредба не позволяват гражданите да минават през рентген по причини различни от тези на здравеопазването. Така е в Германия, така е и в други държави. Така че трябва да се внимава за честото излагане на рентгенови технологии. Има рискови групи, които са застрашени. Така че искам да ви предупредя не подкрепям едно задължение всички да минават през рентгенови скенери. Предпочитам альтернативни методи. Ако обаче трябва да се използва рентген, той трябва да бъде безопасен. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, weil die Skepsis so breit ist. Wir haben ja Искам да кажа, че колегите са много скептични, но Имаме тези правила за течностите, за гела. Парламента не участваше тогава по политически причини и по други причини, но имаме такава уредба. Без да може някой изобщо да каже е, полезна ли е тя или не. И тогава, когато я приехме, не се знаеше дали ще бъде полезна. Но след като бе въведена за първи път, вече научихме доста, така че си мисля, че не това не бива да се забрави. Благодаря, председателю. Поздравявам господин Де Грандес за размислите. Съгласна съм, че не трябва да се използва ренгена, но също така смятам, че трябва да се вземат предвид различни групи, които постоянно са в фокуса на вниманието. За това ни имаме нужда от информация. Що се отнася до правата на пътниците, колкото повече информация, толкова по-добре. И тя трябва да бъде хармонизирана, тази информация, за да не се получава така, че всяко летище подава информацията, която на него му харесва. Искаме всичко да бъде направено по един и същи начин. И разбира се, трябва да се погрижим и за служащите и работещите. Някои скенери са много бързи, други пък е, отнемат малко повече време. Човек влиза, червено, зелено, светва някъде, някой гледа тези светлини, човек, който физически не присъства. Така че отнема малко време преди да ти кажат, може да преминете. Защото физически някой трябва да прегледа това, което те излъчва. Що се отнася до течностите сега? Април месец сме. И е важно да повторим пак, че сме изпълнени с скептицизъм по отношение на прилагането и разделянето на пътуващите към трети страни. Благодаря, казва председател. Аз искам да ви поздравя, господин Деграндес, за вашата работа. Наистина много подробно и изчерпателно сте работили. Задачата е наистина е огромна да се постигнат компромисни изменения около този доклад, но мисля, че отлично сте си свършили работата. Странното е, че съм съгласна с господин Бракбърн, с изключение на течностите геловете. Но до тях ще стигна след малко. Да, той е прав когато каза следното. Къде са общите правила? И нали за това говорим? Аз използвах обувките на Хитроу. Всички трябва да си свалят обувките. Човек, явно вече и гащите трябва да си свалят там, но откален, че всичко сваляме на Хитроу. Е, минаваш през Манчестър, въобще не се налага да си сваляш обувките през Манчестър, ако кацнеш там. Или излиташ от там, всъщност. Така че това са пълни глупости. Това е един пример и разбира се, че може да има и други в Обединеното кралство ко... или в Европейския съюз, където се случват сходни неща, но от това, което казват депутатите, господин Дегрантис, и аз съм сигурен, че сте го забелязали, никой не обича ренгените в тази комисия госпожа Лихтенбергер е, каза всъщност, че и в парламента, изобщо и в комисията, да речем по граждански прави, също не обичат ренгените. Така че ето ви проблем. Защото сред държавите членки няма, там няма проблем с е, ренгените. Моето правителство не смята, че има проблем поне. Така че Филип Хаман ми даде същото извинение. И, и вие справо не искате то да се включи. Трябва да се свърши работа, трябва да се образоват държавите членки, трябва да ги убедим в една ясна позиция, която се среща мнозинство в нашата комисия. И така, Е, да, поел си позиция, наистина подкрепяш историческата позиция, която парламента винаги е предприемал, т.е. края на транзита 2011, след това края на забраната за течности 2013. На мен ми хареса това, което каза господин Грош. Той каза какво възнамерява да направи Европейската комисия на тези държави членки, които сега се прикриват под камуфлажа на засилената сигурност и за това всъщност казват не искаме да харчим средства за новите машини на летищата. Какво ще направите с тези държави членки? В момента, в който регистрирам, че има една такава, а има такава, това е Франция, която иска да продължи с а, настоящия режим, какво ще правим? Това е много важен въпрос, който трябва да си зададем. Аз смятам, че системата по-настоящем е правилна и тя трябва да работи до края на април. След това има транзитен период. Ако се одобри целият процес, закупят се нещата и е, процеса е, да стигне до 2013 година. Ще видя какви са реакциите. Труден е този доклад защото винаги човек го обвиняват, ако малко поотстъпи. Защото казва, ето, вие застрашавате живота, ако пък направиш една стъпка напред повече, тогава казват, а, нарушаваш гражданските свободи. Така че това е като Соломоновата мъдрост. От това имаме нужда явно, за да предприемем каквото и да е в тази сфера. Отново казвам, баланс е нужен и се връщам на първото. И то го каза господин Брадбърн. Идеята е да имаме общи правила в целия Европейски съюз. Ето това всъщност трябва да се опитваме да прокараме с цялата си сила. И сега господин Корнели за комисията. Благодаря председателю. Искам да говоря на докладчика господин Де Грандес за огромната работа, която върши по този доклад. По-специално сега, когато Европейската комисия активно изготвя евентуални правила в тази сфера, работата му е особено полезна. Полезно ни е също така, че има широк консенсус в вашата комисия по тази тема, което ще ни помогне да изготвим и законодателен проект. Различни членове на комисията споменаха свои преживявания с скенери сред на различни летища в Европейски съюз. Оттам са дошли и някои от измененията, предполагам. Искам да кажа, че тези скенери е, са сложени на пилотна основа и работят по условия, които са били разработени на местна почва. Е, цялата идея за работата, която вършим, е да се занимаем точно с тези въпроси, с които вие сте се сблъскали и евентуално да се изготвят европейски правила, както каза и господин Симпсън. Ние сме убедени, че скенерите са една добра технология за постигане на сигурност. По-добри са от детекторите за метал по ясни и по явни причини. Така че ние е, предпочитаме тези изменения, които изразяват съмнение към тези машини, да бъдат премахнати. 67 изменение и 71 са такива. Има също така изменения, които са свързани с здравето и основните права. Жалко е, че не можем да публикуваме оценката на въздействието, което публикувахме, защото все още се обсъжда тази оценка между службите. Но когато изчетете оценката на въздействието, ще намерите отговори на голяма част от въпросите, които задавате, що се отнася до здравето и основните права. Защото точно тези въпроси са засегнати там и смятаме, че и отговори сме намерили по тях. Следователно има доста изменения, които са ненужни според нас, имайки предвид всички заключения, до които сме стигнали. Няма да ги изброявам всичките, но ще дам текста на господин Деграндис. Един труден въпрос е свързан с технологията и рентгена. Нашата позиция по принцип тук е, че в европейското законодателство ние трябва да бъдем технологично неутрални. Това е един подход, който следваме. Това е така, стига да можем да гарантираме основните права и здравето на гражданите. Въпросът тук не е толкова дали здравето трябва да бъде защитавано, а как да бъде защитено. В нашите заключения в оценката на въздействието ще видите, че има законодателство за защита от радиация, то е хоризонтално, занимава се с въпроса много общо, защото когато говорим за радиация, не става дума за едно излагане на радиация, а за всякакви видове такива в обществото. Затова въпросът ни е дали този въпрос трябва да бъде засегнат точно в това законодателство, а не както е до сега по отношение на хоризонталното законодателство, по отношение на финансирането. 168 изменение. И ние искаме да има официална позиция на съвета по евентуална директива, но в същото време смятаме, че този въпрос трябва да бъде разделен от другия защото въпроса за финансирането не е свързан а, само с тези скенери за сигурност, а общо с сигурността и всички мерки. По отношение на течностите, аерозолите и геловете – ще повторя мобата на господин Деграндис не да се съсредоточаваме в този доклад по крайния срок период 2011 година, който ще е, между другото, отминал, докато се приеме този доклад, а на крайния срок 2013 година, то е основната цел пред всички ни. Сега, въпросите на господин Симпсън и господин Кролш, какво ще направи Европейската комисия? ако държавите членки не прилагат правилно правилата. Получили сме уведомление от няколко държави членки, четири на този етап, които възнамеряват да наложат по-стрикни мерки. Това, което ще направим всъщност е да им пишем за да ни изпратят след това а, и ясна аргументация, защо ще предприемат тези по-строги мерки. Съответно, ние ще разгледаме тези аргументи в светлината на член 6 от регламент 300 от 2008 година. Ако не отговаря на условията това, което ни изпратят, ще се предприемат други мерки, като мерки за започване на процедура за установено нарушение. И накрая, що се отнася до а, товарите няколко изменения се предлагат, затова за нас, извинете, също е важен този въпрос и че сте го засегнали. Основното, според нас, тук е, че най-вече ни притеснява товари, които влизат в Европейския съюз. Вече имаме много сериозни правила за излизащи такива, т.е. неща, които биват, товари, които биват качени в Европейски съюз за първи път, това е ясно. Но 176-то изменение и още едно изменение има, което като че ли поставя под съмнение вътрешните ни правила и ние бихме предпочели да смените този текст и да се съсредоточите най-вече върху товари, които пристигат в Европейския съюз. Well, you, Благодаря на представителя на комисията. Има, процедурен въпрос ли имаш? Да. Не ми стана ясно каква ще бъде процедурата. Дали ще бъде съвместно вземане на решение или нещо друго. Не беше ясно това. А, смятам, че ще бъде съвместно вземане на решение. Не ли? Не съм ли прав? Тог... Какво ще бъде тогава? Не искам тук комисията да се самозакопае, но въпросът е каква ще бъде процедурата, е абсолютно валиден въпрос. Искам да ви кажа, че ако смятате да заобиколите парламента, този зелен килим много скоро ще почервенее. Комисията. Благодаря за предупреждението, господин председател. А, то беше ясно. Оговорите за въпроса за скенерите. това е един от възможните начини за проверка на пътниците. Част от прашката процедура, в която разбира се парламента участва, той има своите правомощия. Добре. Единството, което аз искам да попитаме, че казахте, че някои от тези въпроси ще, тези мерки ще бъдат въведени пробно. Аз не смятам, ако, ако, се даде, ако се даде на пътника възможност да каже или ще минеш през Ренген, или няма да пътуваш, това не е, не е пробно, пробно, пробно, на, на пробно, пробно въвеждане, това е принуда. господин Деграндес, като докладчик имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителите на комисията за това, че изясниха нещата. Първо нещо, което искам да кажа на комисията, е на господин Лихтенбергер. Въпросът ви беше уместен. Аз призовавам за да, законодателно предложение. Така че аз бих искал процедурата да бъде съвместно взимане на решение. Но това е позицията на докладчикът. Съвсем друго е, е това, което казва комисията. Тоест, ние искаме да имаме законодателно предложение, за да може да продължим да участваме пълноценно в работата. Господин председател, всички предложения, и изменения показват, че има известно застъпване. Едно и също нещо се казва по различен начин. Но хората искат едно и също в повечето случаи. Доволен съм, че е така и очаквам, че ще стигнем до консенсус по този доклад. А, но разбира се, трябва да отговоря на някои от въпросите, които бяха отправени към мен. Господин Ледред, той каза, че не трябва да има образи, че образите не трябва да бъдат съхранявани, запазвани и съхранявани, че не трябва да, съгласен съм, не трябва да има рентгенови апарати, също съм съгласен. Бил съм на летището Шал де Гол и там видях какво използва Air France. Използват кучета, но те ги използват за каргото. Чрез тях проверяват товарите. Но когато става дума за скенери за цялото тяло, става дума, тук работим с хора, не с товари. Трябва да се гласим по името на Кого го интересува какво ще наречем тези сканери? Ако някой смята, че е уместно да променим името, нямам нищо против, мога да бъда гъвкав. Беше казано, че рентгеновите апарати са неприемливи. Но не можем да кажем, че те ще бъдат забранени, тъй като не това е общностен метод, може да кажем, че ги отхвърляме. Едно и също нещо искаме, но въпросът е как да го изразим. Беше споменато, че може да използваме вероятно и други методи за проверка на пътниците – казах, използват кучета за товарите във Франция. И те много бързо проверяват е, голям брой контейнери. Очевидно, е, кучетата много ефективно откриват опасни елементи, включени в е, каргото. Съгласен съм, разбира се, да няма ренген. Но трябва да кажа, че като докладчик е, необходима ни е пълна информация, защото има различни видове рентгенови апарати. Експертите по техническата страна правят разлика между различните апарати. Аз лично, господин Рихтенбергер, ще кажа, че не бих искал да се прави разлика между един или друг рентгенов апарат. Не искам да оставим възможности за заобикаляне на нашето изискване. Но тук изглежда, че има известно разногласие помежду ни. Колкото за защитата на личните данни, господин Брадбърн и госпожа Фосфър, Фостер Съжалявам, че господин Брадбен си е тръгнал. Аз е, много го уважавам. От една страна, госпожа Фостер защитава е, правото на субсидиарност на Великобритания, от друга страна казва, че всички трябва да се подчиняват на едни и същи правила. А когато става дума за сигурността, когато САЩ направят нещо, всички ги следват. И правят същото. Така че аз по-скоро бих искала, искал да видя а, свобода, да има на лице свобода за страните членки. Онези, които използват тези средства, трябва да спазват а, определени минимални норми задължителни минимални норми. И както каза госпожа Фостер, ще използваме е, сканери за цяло тяло, но не трябвало, не трябвало да използваме профилиране. Но то вече се използва. Колкото до задължителността, вече казах своето мнение, но зачитам, уважавам и мнението на другите по този въпрос. Трябва да опазваме здравето на пътниците, несъмнено, също се отнася и до личните данни. Господин Грош, той напомни на всички ни за принципа за субсидиарност. Да, разбира се това правим и на практика. Различните страни членки правят различни експерименти, използват различни средства и независимо от това какво решение ще, до какво решение ще стигнем и до какво решение ще стигне комисията, винаги съществува правната възможност някои страни да прилагат по-строги правила. Така е, такава е правната рамка в момента. Госпожа Селана, да, съгласен съм. Не само с вас, но и с мнозина от изказалите се. А, говорите за уязвими групи пътници. А, това понятие не е включено в този проект. Но много от измененията са загрижени, проявява загриженост за въздействието върху деца, върху тези, които работят непрекъснато с минават непрекъснато през тези сканери и други уязвими пътници. Тук трябва да се позовем на съществуващите регламенти, както за рентгеновите, рентгеновите облъчвания, така и по други въпроси. 29 април 2013 година, да, това е срокът, в който а, някои от тези ограничения трябва да отпаднат. Но ако ще говорим за това, което ще стане след това, тогава за какво се безпокоим? А ако ще имаме срок, нека просто да застанем зад него. Бих искал също така да благодаря на комисията за нейната подкрепа. на тях е, им предстои да завършат оценката на въздействието. И там ще проличи какви са резултатите от е, пробното използване на скараните до сега. И ще се види доколко основателни са едни или други страхове и опасения. Благодаря на всички. Както казах, вече съществува е, доста широк консенсус по много от тези въпроси. Благодаря. Искам да ви благодаря, че ще гласуват в Транспортната комисия през май, а в пленарна зала през юни. Май в комисия, юни на пленарно заседание. Е, следващата точка от днешния дневен ред е единното европейско железопътно пространство а, имаме презентация по тази тема. След представянето на работния документ от докладчика бяха поискани разяснения по време на януарското ни заседание. Ставаше дума за а, въздействието на вертикалното разделяне на инфраструктурата от онези, които я използват. Дейвис Клиф получи договор. Те са приключили своята работа и сега я представят на нашата комисия. Господин Дионори ще представи резултатите от тяхната работа. След това ще дам думата на докладчика и на всички, които искат да се изкажат по този въпрос. Благодаря, господин председател. Вероятно сте получили вече копия на презентацията. Вероятно ще ви бъде по-лесно да го четете или на принтирания формат, или на екраните. Както председателя каза, разгледахме две проучвания. Едното за разделянето на инфраструктурата от услугите и другото свързано с операторите. И сега ще ви запозная накратко с проучванията. Най-напред общ преглед на пазара, което ще започна, след което ще ви запозная с заключенията. Така, типология и структура на регулаторите и въздействие на отделянето на управлението на инфраструктурата и осъществяването на транспортните услуги. Целта да се наме, направи цялостен анализ на различните модели за регулации в държавите членки. Както вече казах, тези проучвания са а, общи проучвания, не са подробни, не са разгледани абсолютно всички аспекти на този процес в Европа. Ако разгледаме пазара по-настоящем в железопътния сектор, по отношение на а, пътниците от 2000 години насам, около 6% е дела на тази част от пазара. На екрана не можете да видите а, разделение по а, вагони за пътници и останали вагони. Те, между другото, са 73% като цяло. Ако проследим 6% на екрана, виждате, че няма много голямо увеличение. Що се отнася до пазара е, на предоставяне услуги транспорт на стоки. То е малко повече от 10%, което означава сериозен ръст в някои страни Латвия, Германия и Австрия. Но общо европейското ниво е доста стабилно в сравнение с останалите а, е, видове транспорт. Сега виждате развитието на а, пазарния дял за различните предприятия, ЖП предприятия, които се занимават с превоз на стоки. Естония, Румъния, Холандия с по-високите проценти, както виждате на екрана, има увеличаване на, а, дела, на дела от 2005 година насам до 2009 всъщност, когато е а, приключило от въпросното изследване. Има сериозен ръст в Естония, в Австрия, в България – Годините, които са избрани за анализа, се основават на предварителни проучвания 2005-2006, както и председателя каза. Това са различните проучвания 2008 година и 2009 най-последното изследване на доклада на комисията. Когато разглеждаме как стоят нещата през призмата на регулаторите. Мога да кажа следното. Основната цел е да се е, осигури надзор на пазара. Това е основно задачата на регулаторите. И по този начин би трябвало да се гарантира недискриминаторно отношение. Член 30 от директивата изисква независимостта на структурите им по отношение на предприятията и капацитета за разпределяне и органите, които разпределят. Освен това, има ясен дебат, който върви по отношение на регулаторите като а, надзор на пазара на ЖП услугите и освен това и изискването е много важно. Те трябва да бъдат независими, отделни органи, а не свързани към други министерства или организации в държавите членки. Какви са видовете регулатори? Виждате на екрана два вида основно. Самостоятелните и интегрирани. Какво означава самостоятелни? Самия регулатор съществува сам за себе си и е към различните власти, в зависимост от страната, дали са регулатори по транспорт или не. Виждате описаните държави. Има свои положителни и отрицателни страни. В зависимост от това дали са насочени само за ЖП транспорт или а, е, разглеждат по-широк дял от пазара. Очевидно има полза а, е, и да има интегриран подход. Тогава а, е, има и необходимостта да се заплатят и допълнителни разходи. Всичко това обаче трябва да се изгражда е, в съответствие с директивата. Е, в долната част на екрана виждате онова, което е изискване е, по член 55, а именно разделяне на онези регулатори, които са напълно независими от министерствата и онези, които са обвързани по някакъв начин с министерства. Тук, горе-долу, разпределението е едно и също като при предишните две групи. Ако разгледаме самите регулатори като структури, като ефективност, ние анализирахме няколко аспекта. Първият е – нарушения, които са засечени от комисията и това може да бъде анализирано. Има редица подобни проявления към държавите членки недостатъчни правомощия, например, за наблюдаване на конкуренцията, за прилагане на разпоредбите или пък когато са част от дадено министерство регулаторите. Информацията беше на предишния екран. Някои от тези случаи са представени на вниманието на Европейския съд, т.е. Съзиран, Германия, Испания, например. Има такива случаи. Тази таблица разглежда нарушения само свързани с е, регулатори и нарушения свързани с конкуренция. Освен това сме сравнили и пазарния дел на а, е, онези нови а, е, членове с, по отношение на а, видовете и типовете а, нарушения, които са засечени, няма съвсем ясно определени модели между държавите членки. Има някои държави членки, при които няма засечени нарушения, в други по-малко или повече. Друго, което често се засяга от участниците в сектора, в отрасъла, е административния капацитет на някои от тези регулатори. Не е валидно за всички, но има споделени притеснения по този въпрос. Знаем, че повечето от регулаторите имат по-малко от 60 души персонал, но по-важно е, че тази бройка недостатъчна, за да се справи с размера на пазара. Например, в италианския случай в Италия трябва да наблюдават повече от 25 компании, например, и ни информираха от участниците, че те не могат да се справят под с потенциалните проблеми, които биха възникнали в съответния пазарен дял при това несъответствие на бройката заети лица. Другият анализ, който направихме, беше свързан с един прост тест, с помощта на който можахме да проверим дали има зависимост или независимост на тези регулатори. Първите три колони всъщност точно представлява този тест. Е, проверявахме дали офиса е на едно и също място с е, Министерството, дали имат един и същи електронен адрес и дали има припокриване между регулатора и менеджера или управителя на предприятието. Освен това, добавихме и четвърта колана, в която се посочва какъв е източника на финансиране. И именно тук проличава най-добре независимостта. Има ли, а няма ли, има ли притеснения по този въпрос? Какви са основните заключения? Видяхме, че ефективността е с много сериозно проявена в Европейския съюз. Има ясно очевидно възможност да се усъвършенства и необходимо е също така да получава необходимите ресурси тогава, когато това е необходимо а, има възможност да действат независимо от а, правителството, особено когато има директно вложен интерес и възможностите за бъдеща политика трябва да предоставят по-големи и конкретни правомощия в зависимост от съответната интервенция и надзора, който трябва да се извърши в конкретната държава членка. Имайки предвид е, следващия елемент, именно разделянето. Накратко. Има и други комунални услуги, при които се осъществява подобна либерализация и е, отделяне, за да се увеличи шанса за успешна конкуренция. В някои случаи има някои сериозни проблеми, свързани с технологическите пречки, взаимната е, съвместимост, например, както и други. Но комисията ясно заяви и парламента потвърждава също това, че тази структура трябва да бъде независима за, с цел предоставяне на капацитетите. Има предимства и недостатъци за това отделение. Мога, е, някои от тях са описани в е, е, материала, а има и различни подходи по отношение отделянето. Различните държави членки избират различен модел за вертикално отделяне. Записали сме различните категоризации, които проличават в проучванията на комисията. Тези четири е, отделни форми на разделяне съществуват, в зависимост дали е независима инфраструктурата за управление, дали има частично разделение, дали има абсолютно а, е, отделяне, дали на практика се под приемат някои действия от страна на оператора, които са свързани с осъществяване на съответните а, менеджерски услуги, дали са дъщерни а, компании на един и същ холдинг, дали са напълно интегрирани. И отново разгледахме различни области, най-напред проучването от 2009 година на комисията. Категориите са от предишния екран в колоната в ляво и после държавите членки са съответно групирани през 2009 година. Данните са от тогава. Нещата се променят непрекъснато и ние непрекъснато обновяваме и актуализираме данните. Комисията а, заключи, че много от сегашните модали не, не са напълно съответстващи на изискванията на първия пакет за ЖП транспорт. Освен това, сме използвали анализа на Клив, при който се разглежда независимостта и различните анализи, които бяха направени по време на проучванията между а, управлението, инфраструктурата, управлението на инфраструктурата и транспортните услуги. На тази таблица в доста упростен вид се виждат заключенията от този анализ, но се вижда, че има общи членове. Има случаи, когато офисите са в една и съща сграда когато имат някаква връзка с управлението или контрол върху активите или част от активите. Можете спокойно подробно да се запознаете с подробна информация по този въпрос, предоставения материал. Все още мислим, че тези възможности са прелевантни, затова все още са в този материал – в други области някои например, запазват възможността си за разпределение на някои от активите, да речем с офисите. Други, в други случаи се избира различен модел, но както и да е, те съществуват в цялото си многообразие. Нарушенията са ясни. Ще прескоча този момент. Скоро ще приключа. Но най-голямата тревога е свързана с това, че не се гарантира напълно независимостта на управлението на инфраструктурата, именно във връзка с разпределението на този капацитет, за който стана дума. Разгледахме освен това и пет отделни казуса. Швеция, Великобритания, Франция, например, предоставиха ни моделите си, които анализирахме. Не сме анализирали напълно интегриран модел, но сега ще видим британския модел има принцип на франчайз и поради редица причини има сериозно нарастване на разходите от 2000-та година насам. Вероятно това е част до голяма степен свързано с различните сложни елементи от управлението и инвестиции, може би 90-те години. В Швеция няма доказателство за проблеми свързани с координацията след разделянето. На практика има изпадане в разходите като цяло. Холандия разделянето води до подобряване на точността, надежността и безопасността. Няма доказателство за увеличаване на разходи. Изключват се инвестиционните разходи. В Италия навлизане сериозно в пазара на превозване на стоки. новите оператори продължават да виждат къде са бариерите, които спират е, достъпа. Няма увеличаване на разходи. Във Франция отделянето е само частично. Е, конкуренцията се забавя. Ролята на делегирания менеджер, менеджер на делегираната инфраструктура води до е, все още непълно развитие на пълната възможност за свободна конкуренция в този смисъл. Разделянето и либерализирането, виждате резултатите от проучването на екрана със съответния индекс за либерализиране и RMMS индекса. Има подобрение като цяло по отношение на отварянето на пазара в цяла Европа. Това са заключенията най-общо на изследванията, които са направени. По отношение на разделянето и пазарните дялове. Има доста напълно разделени пазари с голям пазарен дял по настоящем някои са частично разделени и частично интегрирани модели. Заключенията. Въпреки структурните промени, все още има установени взаимоотношения между е, управлението на инфраструктурите и предприятията в някои държави членки. Регулацията сама по себе си не може да гарантира липсата на дискриминация. По-бързото отваряне на пазара ще зависи на по-голям, от голям, по-голямо разделяне, което е постигнато в повечето от държавите членки. Проблеми, свързани с възможността за доминиращия регулатор да а, оказва неправомерно въздействие, също е разгледано. Бъдещите механизми могат да направят а, оценка по отношение различните политики и възможност за взимане на решение. Разходите за вертикалното разделяне може да бъде значима, имайки предвид различните рамки. Наблюдават се тенденции по отношение на разходите и таксите. Всичко това може да бъде обяснено поради голям, големия обхват от фактори и не единствено отделянето. Благодаря ви. You, Благодаря ви, че представихте доклада си. Преди да започна да думите на членовата на нашата комисия, искам да ви припомня, че не обсъждаме доклада на госпожа Серакяни като такъв, а предложението или предложението на комисията, защото това ще може да стане, като си предвид измененията на 20 юни. Всъщност, разглеждаме този доклад. Така че, който започне да се отклонява от темата, като стрелочник ще му сме на посоката. Така че, имаме доклад. 150 оратори са се записали в списъка. So you, literally you're going to have to stick to two minutes. По две минути на човек. Ако не ви харесва, съжалявам. Не мога да контролирам времето. По две минути на човек. Докладчикът. Госпожа Серакяни, първа сте. Grazie Presidente, desidero ringraziare davvero per la eh, presentazione. Благодаря, господин председателю. А, благодаря и на колегата за неговото изказване. Това са проучвания, които трябва да ни помогнат да анализираме положението. Особено положението на регулатора и идеята за разделяне. Има много тълкования, свързани с директивите от първи железопътен пакет, така че положението е доста объркани. Та, мисля, че за всички е ясно, но има някои неща, които трябва да бъдат обяснени от нашия оратор. Първо, разделянето. Исках да разбера дали според вас на базата на анализа, който са направили на тези системи, има наистина разделение, а в други пък, където казваме, че има частично разделение или никакво разделение. Та, първо, може да обсъдите е немската система, защото тя е много ефикасна и може би по този начин ще стигнем до заключение, като се оцени пазара, на разделението всъщност развили нещата или не. И след това холандската система. Разгледахте ли критерия ефикасност на този пазар и какви са разходите там? Намалените социални разходи, това ли е правилният отговор, правилният път? Благодаря ви, че спяхте си изкажете за две минути. Господин Куни има казва председателя. Благодаря, председателю. Много информация бе предоставена от експертите. Бялата книга е съвсем ясна по отношение на това отделяне. Европейската комисия излезе с тази бяла книга, така че ето един вид, това са е, аргументите, защо се препоръчва такова едно отделяне. Но, когато човек разгледа нещата и види, например, британския пример, където се разделя мрежата от оператора, след това Швеция, Италия и холдинговия модел там – който не е много ефикасен. Не е ясно какво става точно във Франция. Та, съгласен съм с колегата. Може би щеше да е полезно да се използва немския модел с а, пазарния достъп и холдинговия модел. Явно нещата работят. За съжаление нямаме никакъв анализ на това какво се случи в Централна и Източна Европа. Искам ни се там да се отвори пазара. Е, интересното обаче, което трябва да обсъдим е ако имаме пълно отделяне в някои държави, т.е. разделя се мрежата от оператора или от нейното ползване, но ако а, инфраструктурното предприятие е 100% държавно и след това пък и оператор е държавен, то тогава възниква голям проблем човек иска предприятието му, разбира се, да работи максимално добре. И така, трябва да се вземе всичко това предвид. Регулаторът също трябва да бъде напълно независим и от а, инфраструктурния менеджер или дружеството, което управлява инфраструктурата и оператора на услугите по тази инфраструктура. Това трябва да бъде някакъв сериозен орган, както този в Германия. Това са само първите ми идеи и реакции на вашето представяне. момент, само секунда. Не, не разбрах какво се случва. Добре. Господин Тремоза. Благодаря. Първо искам да говоря за сроковете. Тези две досиета ни бяха представени миналата седмица само на английски. За два часа от колегите не можаха да ги прочетат. Обърнах се към секретарията и пак го казвам, да даде достатъчно време за даване на предложение за изменения след превода. Сега, по отношение на регуляторния орган. След като изчетах документа, си препотвърдих предишното становище, че един силен независим регулатор е основната предпоставка за конкуренция и отваряне на националните пазари. По-отворените страни имат по-силни регулаторни органи, като личен състав и като средства. И можем да сравним от една страна Германия и Швеция, от друга страна вижте Франция и Италия. Регулаторният орган, който е силен, дава възможност за елиминиране на дискриминация на достъпа до инфраструктурата. За това, подкрепям препоръката всеки един законодателен текст да бъде е, по посока подсилване на регулатора. Решенията на този орган трябва да бъдат бързи. Според мен на европейско ниво такива решения могат да се вземат по-бързо. Изразявал съм през януари тази си идея и пак я повтарям. Според мен трябва да има регламентация на европейско ниво само при обработка на оплаквания срещу е, недобра работа на националните регулатори. По отношение на разделянето на мрежата от операторите, поред мен няма връзка между нивото на отваряне на пазара и структурния модел. Имаме отворени страни с отворен модел, като Холандия, Веденото кралство и други отворени страни с частично интегриран модел, като Германия и Австрия. Освен това, според мен няма ясна връзка между пазарния дял на дружества, които са част от апарата и е, модела, при който са напълно разделени и не са такива. Ние говорим за пълно отваряне на пазара и трябва заедно да наложим независими национални регулатори с достатъчен личен състав и ресурси, за да могат да обработват те жалби и оплаквания. Трябва също така, може би, да задължим държавите членки. Но за да стане това, имаме нужда от регламент на европейско ниво. Господин Крамер, две минути, ако ви е възможно. Еми, съжалявам, че само две минути ми давате. Оставам с впечатление, че никакъв напредък няма от последната дискусия. Държавите членки не участваха в, в, в този анализ, защото Германия няма тук и като ги погледна тези цифри, ми се иска да мога да сравня Германия с Франция, например. В Франция има минус 55% на товарните превози. А ние пък сме нагоре с 45%. Е, как се случило това? В новите държави членки, в Естония, например, те са се разширили, има много частни фирми сега, в Словакия също, единствената страна, където частните оператори са били урязани. Как може да бъде обяснено това? Толкова са високи цените, че никой не иска да използва железопътния транспорт. Много е по-ефтино да се пътува по шосетата. Това е едно от обясненията, разбира се, само. Не мисля, че обърквам нещата, но първо, регулаторният орган трябва да бъде с надлежна структура – и да има достатъчно брой служители. Ако човек има дестина души, как ще работи? В друга страна може пък да са необходими стотина. Стотина, иначе човек векове трябва да чака, за да получи слот и междувременно ще банкротираш. банкротираш. Междувременно трябва да се вземат бързи решения, краткосрочни е, решения. В Германия за две седмици е, получаваш решение, във Франция след две години още не си получил отговор, от когото и да било. След това прозрачност на финансирането. Така че ето ви три основни елемента. Знам, че ме критикувате, казвате аз само говоря и така нататък, но аз е, смятам, че важното е да има ясен регулаторен орган, като тези в Германия, които като че ли наистина са подсилили тази позиция. Благодаря, господин председател, каза следващия оратор. Господин Зиле. Бих искал да задам два въпроса на оратора. Разглеждаме това преразглеждане, тази преработка, извинете, с две цели. Първо, конкуренция, която доведе до намаляване на разходите на железопътния транспорт и за това ще ви попитам какво е необходимо, за да се постигне тази цел. По отношение на пълното разделяне. Голямата част от нас искат да има конкуренция не само при отварянето на пазарите, но и към частни фирми, защото те създават конкуренцията и това трябва да става на европейско ниво. Виждате ли такъв инструмент? Виждате ли такава взаимовръзка? Как може да се постигне всичко това според вас? Не сте анализирали някои въпроси, например трите балтийски държави и Финландия. Те са интегрирани в една железопътна система, защото Мрежата им е по-широка, 12-15 см между релсовото разстояние. Та, що се отнася до разделението или отделянето, мятате ли, че европейските фирми ще бъдат в по-изгодна позиция от руските? И сега ще ви помоля да отговорите първо на тези въпроси за 5-10 минути и след това ще дам думата на останалите оратори за въпроси. Благодаря. Защо, например, Германия е изключена от това проучване, беше един от въпросите и дали отделянето води до повече конкуренция? Имате думата за 5 до 10 минути да отговорите на въпросите и след това пак ще им дам дума. Благодаря. Първо, защо Германия е изключена? Германия не е изключена. Беше ни поставена задача да направим преглед на положението в цяла Европа. Това не е подробно изследване. И се установи един, едно подмножество от страни членки. Разгледахме всички възможни модели така се бяхме споразумели с службите на парламента. И затова не сме правили отделно конкретно проучване на Германия. Това не значи, че не сме изобщо разглеждали положението в Германия, не сме го взели предвид. Тя е включена в общият анализ, позоваваме се на Германия в нашия доклад. Пак ще кажа, това не е разследване на определен казус. И, честно казано, частично интегрираният модел се сблъска с подобни проблеми. Той има и положителни и отрицателни страни. Нека сега се върна а, към въпроса, така както по реда, по който бяха зададени госпожа Севастияни. По отношение на Холандия и Германия. В Холандия има значително подобрение на ефективността, надежността, точността и така нататък – Става дума за железопътна мрежа, която има своите особености и а, е, своя специфична структура. Е, по-голям брой а, е, хора, които извършват редовни кратки пътувания, Това не значи, че този обаче модел, който е така добре работи в Холандия, ще работи добре навсякъде. Има някои страни на положителният опит, които могат да бъдат използвани от други. Целта ни беше да установим какъв е модела на най-добрите практики, за да може да го използваме и другаде. Сега за Германия. В Германия има значително отваряне на пазара, много нови участници в, него, редица големи дружества от други страни, които с успех се включиха на пазара. В Германия са дадени 300 лиценза. Но също така има и редица оплаквания, отправени към дейността на комисията, на регулаторите, те се разглеждат в Генерална дирекция енергетика. Е, от нас някои сега се отнасят до ръбата, който се дава за големи количества. Но в Германия се наблюдава и значителен растеж. Напълно сте прави. Но и значително свиване в, в, в, се наблюдава в Франция. Свиване, да на пазарния дял, среда на пазарния дял. И от германският модел може да извлечем много интересни полуки, положителни полуки, за които виждат за цяла Европа, а също така и някои не толкова положителни. Ако прочетете едно от изследванията, което е в основа на този анализ, там се казва, че от германският модел, като че ли полза има само семейството на ДБ. Но това е нещо, на което се позовават редица заинтересовани участници в германския пазар. Господин Кун, Имате още 5 минути най-много, казва председателят. Попитахте за централно европейските страни. Там положението е същото. Решихме кои страни ще разглеждаме и постигнахме до тези заключения. Германия, Източна Европа, България, Румъния. Бихме искали да включим и тях, но въпросът е, че имахме ограничено време и това трябваше да избереме страните, от които можехме да получим най-много информация и да видим как действат различните модели в тези части на Европа. Попитахте ме защо докладът е на английски. Разбирам, че този въпрос не е отправен лично към мен, но така бяхме помолени да представим изследването. И в дадените срокове не ние трябваше да решим този въпрос, как на кой език да бъде докладът. Прав сте, няма корелация между пазарните дялове и нарушенията и структурите на моделите. Господин Креймер, мисля, че вече отговорих на вашия въпрос, но трябва да кажа, че напълно съм съгласен с това, което казахте по отношение на регулатора. Споменахте административния капацитет и проблемите, свързани с него а също така и правомощията на регулиращият орган. Регулаторът има основна роля в този отрасъл, той трябва да бъде добре, добре структуриран, да разполага с необходимите средства и ресурси. Защото по този начин се насърчава отварянето на пазара и, растеж, раз, и растежът в отрасъла. Как да намалиме цената на товарните превози? Добър въпрос. Дали разделянето ще доведе до намаляването на цената на товарните превози? Там, където вече е на лице разделяне, ни е трудно да кажем има ли и доколко съществува намаляване на цената. Увеличена ли е ефективността на операциите? Да, увеличена. Е. Увеличената ефективност би трябвало да доведе до по-низки цени, но няма като че ли прака връзка. Поне не се наблюдава прака връзка. В Балтийските страни, например, е така. Добър, очевидно, достъпът е по-труден в някои европейски страни, отколкото от други. И това е, поставя в неблагоприятно положение участниците в отрасъла. Всичко това е свързано с нивото на, нивото на разделяне. Доколко е напреднало то, това разделяне. Трябва да кажа, че разделянето улеснява конкуренцията благоприятства конкуренцията. Няма да кажа, че то е 100% необходимо за осигуряване на конкуренция. Но наблюдава се там, където има повече разделяне, по-голямо разделяне, ма, а, съществува и по-висока степен на конкуренция. Сега следващия трудното въпроси. Благодаря, господин председател. А, този доклад ни показва две неща. Първото, което той показва е, че 10 години след Европейската директива в, а, се оказва, че почти всички страни са в нарушение, различни видове нарушения. Това не зависи от тяхната добра воля, зависи от стратегията, а, която те са възприели, за да заобиколят директивата. И от това има две последици. Първо, лоши резултати и привличам внимание на моите приятели, които работят върху моделите на железопътните мрежи. И второ, реакциите са, така са доста, доста ярки. И второто, което искам да кажа, че, че там какво, какво всъщност се оказва, че работи добре? Общността на изискванията, а не едно или друго от тях. Прилагат се тези изисквания разбира се, регулатора трябва да бъде независим, разбира се, необходими са подобни силни независими органи на регулиране, на регулиране за регулиране на отрасъла. А, тук на много, на няколко пъти се спомена Франция. Франция съвсем не е независима а, инфраструктурата и от операторите и обратно. А, а, всички са повече или по-малко в един кюб. Но колкото до контрола на мрежите, благодаря, че ни го напомнихте. Благодаря, че повторихте, че процедурите за осигуряване на сигурност, на циркулиране и прочие са, имат определящо значение и всичко това трябва да се контролира много строго от националните оператори, бих казал също и от европейските оператори. Но това, което трябва да се каже, че разделянето и конкуренцията подобриха не само действието на железопътния транспорт, но и още нещо, което се посочва във вашия доклад. А, а, това е а, услугите, които се предлага и привлекателността. Сега не само по-добре работи железопътния транспорт, но той е и по-привлекателен. Благодаря. Колеги, имам все още 9 души записани за изказване. А имаме малко повече от 20 минути. Там, моля ви, бъдете кратки. По-добре е да задавате въпроси към доклада. И много ви моля, помогнете ми, за да се впишем във времето, с което разполагаме. Господин Балсайт. Господин председател, дискутираме много интересно проучване днес. И Искам да продължа идеите, които колегата ми от Латвия сподели. Казахте, че това е нашия случай интересен, но той е труден. Имаме отделени системи, а същевременно атрактивен достъп до пазара в Казахстан и други страни. Не мислите ли, че е добре да се проведе едно проучване за анализ на тези страни и а, дали бих могли да се интегрират и къде точно? Що се отнася до решенията за тарифите за достъпа до инфраструктури? Бъдеще можем да помогнем да спомогнем за бюджетите на останалите страни, трети страни имам предвид. По отношение на разделянето, какви ще бъдат техните разходи? Знаете, че инфраструктурата им се подкрепя от държавата, може би нещата ще изглеждат различни. Ако искаме проучване за интегрирането на Балтийските страни и Финландия, може да си искате това нещо колко, колкото желаете, но това всъщност не е естеството на доклада, който бе представен днес при вас. Моля ви, през вашите координатори поставите тия въпроси. Господин Бак, имате думата. Благодаря. Бих искал да благодаря на докладчика. Както казахте, е, времето оказва натиск, разбира се, върху работата и съответно анализа на страните, членки и условията в тях. Имайки предвид е, оценката, е, виждаме, че Германия не е попаднала в доклада. Но както и да е. Въпросите са толкова, колкото са и отговорите. Просто защото всеки отговор генерира въпрос. Регулаторите трябва да бъдат правилно учредени с съответно адекватен персонал, капацитет, ресурси. Техническата хармонизация също е важен въпрос. Според мен трябва да има хармонизирани правни уредби. Това е нещо много важно. По отношение на разходите, дадахте конкретен отговор. Аз мисля, че по този начин, чрез разделянето, всъщност е, е, трябва да се плащат допълнителни разходи, защото по този начин възникват синергии. Е, споменахте за сигурността, условията за сигурност, но защо пък не Обединеното кралство? Много често данните са доста под въпрос или съмнение. Как можете да постигнете резултати в страни, които имат се по-сериозен мониторинг? Благодаря. Следващият оратор има думата. Euh, Благодаря, господин председател. Като оставим на страна въпроса за държавния монопол, има огромно разнообразие в Европа, знаехме го и преди това. Второ, смятам, че сравнението с въздушния транспорт, с газовия сектор, с електроснабдяването не е резонно, защото нещата са много различни. Фрагментирането е- не е най-доброто решение и няма а, пряко корелация между различните елементи. А, няма такова съответствие между разделяне, а, между разделяне, а, ефективност и така нататък. като разделяме по този начин инфраструктурата от услугите, виждаме различна култура на предприятията, различна стратегия и така нататък. Затова в заключение ще кажа, при тази преработка на директивата трябва да бъдем внимателни. Има редица елементи, които трябва да се вземат предвид. Липсата на корелация между различните фактори е важна полука – не може да смятаме, че ако продължим по този път, всичко ще върви добре. Трябва да бъдем много предпазливи. Е, Дърк, 100 минути имате. Благодаря. Дюр инструмент, dat dus 6% van het personenvervoer op zich neemt en Става дума за 6% от превоза на пътници и 10% от товарните превози значи, положението не е толкова блестящо. Значи, не, не можем все още да извлечем, значи, точ, да правим точни а, изводи. Поправете ме, ако се лъжа. Но според вас разделянето на инфраструктурата от услугите няма да доведе до подобряване нито на едното, нито на другото. Кажете ми обаче следното. Ако цената се увеличи след разделянето, това много често се дължи на изискванията на държавата или на органа за регулиране. казвате, че може да има значително увеличение на цените. Например, така е станало в Великобритания. Но това е нещо различно, непряко свързано с разделянето. Искам да ви попитам, не мислите ли, че трябва да има едновременно засилване на регулатора и минимални изисквания на европейско ниво, едновременно да се укрепят националните регулаторни органи и да се вземат общи опти оперативни решения. Имам ли справ ли съм тук? Господин Грош, за две минути ви давам думата. Благодаря, съвсем накратко. Не искам да водя обстоен дебат по всичко това сега, свързано с компаниите, разделянето. Има много проучвания, многословни проучвания. А, колегите а, всъщност казват, че да, те четат а, в тези а, проучвания онова, което искат да видят а, и стига до заключенията, до които иска да стигнат при отношение на разделянето. Страната ми, Белгия, е регулатора всъщност получава парите си от управителя на инфраструктурата. Независимо дали, ням, няма значение дали е независим или не. Тия неща изглежда са подметени под килима, така ли? Това добре ли е? Ако се върна на въпроса на колегата Бах – какво, до какво води независимостта в крайна сметка? Това правен елемент ли е или фактологичен? Проверявали ли сте дали има финансова независимост, изисква ли се или не? Някои компании, които изглеждат много независими, ама като видите как си получават средствата, виждате, че те са напълно зависими или има взаимна зависимост. Всичко това е много важно. Не само правния аспект. Финансовата независимост е нещо много важно. Госпожа Селенова. Ще бъде кратка. Искам да реагирам по отношение на казаното от вас на господин Куни Кремер – за да се нарича едно проучване общо европейско, според мен, централно и източно европейски страни също трябва да бъдат включени в него. Доста време чакахме това проучване, за да можем да направим значителни заключения от него. А в случая мисля, че липсва сериозна методология тук във вашето проучване. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря la presentación del, del, eh, digamos, del ponente, pero he podido... Моля да ме извините, че не можах да бъда тук на вашата презентация, но прочетах заключенията и изслушах дебата. Виждаме как стоят нещата гледна точка на операторите. Разбираме изборите, но факто, е, че е, Германия не е включена, създава проблем за нас и конкретно за колегите от е, Германия. Е, господин Бълчите спомена различни аспекти otras posibilidades. En cuanto a costes, se plantea, digamos que en el caso de la SEP... Когато стигнахме до заключението, видяхме разходите и анализите, свързани с е, разделянето. И след като се извърши това разделяне, разходите скачат. Има такава тенденция. Вероятно, трябва да наистина разтърсим а, системите, за да се тури край на този монопол, защото това наистина ни тревожи. В а, проблема, свързан с транспорта на пътници. В Обединеното кралство има интегрирани договори. Вие казахте как стоят тези въпроси и какво ще се случи сега. Трябва ли отново да се обвържат нези елементи, които са отделени? Бихте ли дали информация какво следва от тук нататък, защото искаме да изградим един европейски модел, а не испански или някакъв друг. Искаме да знаем правили сме и какво правим. Ich möchte noch mal kurz auf die fehlenden Aussagen zum deutschen System zurückkommen. Накратко. Е, какво бе казано за немската система? Според мен е, получаваме една изкривена картина, 3500 независими оператори и Deutsche Bank. Няма е, оплаквания за дискриминация в този случай kann also das deutsche Modell und die deutsche Regulierungsbehörde nicht arbeiten. Vielen Dank. Просто няма как механизма да работи по този начин. Благодаря, председателя. Трябва да а, потупам грош по гърба за казаното. Господин Дионоре, можете да подготвите най-добрия доклад и проучване както и, и Стир Дейвидс Клиф може също така да допренесе. А хората тук все още ще кажат, ако са против отделянето, те ще могат да се борят за своята кауза и съответно обратното също е вярно. Става е, въпрос за самия политически аспект. Виждам различията е, политическо измерение в комисията. Когато става въпрос за ЖП е, транспорта, винаги са национални пределите в нашата комисия. И още не сте приключили на практика с написването на доклада и веднага се получава а, различен коментар и анализ. Така се случват нещата, по този начин се играе тази игра. Обаче, членовете на комисията търсят а, някакъв вид насоки, за да разберат а, дали наистина отделянето е големия ключ, отговор на въпроса. И а, е, госпожа Яла спомена наистина, британците трябва ли да се върнат обратно към а, е, обединяване. Не мисля, че така стоят нещата. Надали операторите ще искат отново да им се обвържат а, е, ръцете с инфраструктура, нито пък останалите, останалите участните биха желали а, да видят подобно обвързване отново. Когато аз разгледам обаче въпроса с британските влакове, кой ги а, кой ги е, притежава, различни други национални ЖП е, компании. Така просто нещата се случват. Един въпрос, който имам аз, и искам да задам въпрос, който никой не иска да повдигне, между другото. При сегашната система Германия, Германия създава ли проблем? Или това е едно изключение, защото всъщност не сте ги анализирали. Те могат да бъдат изключени на практики. И откъде получават ДБ своите пари? От инфраструктурите или не? Откъде получава германската банка? ДБ. Can... бан откъде получавате, извинявайте, своите средства? Okay. Um, Добре, последните само ще започна. Ще започна всъщност с най-лесните въпроси. Интегрирането на балтийските държави. Да, аз съм... Разбира се, че може да има такъв анализ, но какво да ви кажа? Аз съм консултант, мога и за това да бъда нает. Господин Пак. Сигурно има неща, които генерират въпроси в този сектор и в малкото време, което имахме, се опитахме да ви дадем максимален брой отговори. Едва ли обаче процесът може да бъде спрян. Той е непрекъснат. Имаше увеличаване на разходите, например, безопасността в Поединеното кралство. Споменах го и в презентацията си. Не е задължително свързано с отделяне. Има много инвес... Е, разходи за инвестиции, за възобновими енергийни източници или, или пък липса на инвестиции преди отделянето. Може да кажете, че преди отделянето идеята е била компанията да изглежда добре, харчени са били средства, за да изглежда по-добре. Но може да се каже, че няма доказателства за това също така. Е, въпросът за безопасността е много деликатен. Не мисля, че има връзка между отделянето и въздействието върху безопасността. Няма доказателства за такава пряка взаимовръзка, в която и да е посока. Господин Дюран по принцип да има фрагментиране. Едва ли някой в ЖП сектор иска и така заради самото разделяне да се разделя. Едва ли някоя друга видове, вид услуга се е разделила чисто и просто, за да се следва този принцип. Идеята е да се засили конкуренцията, да се намалят разходите е, и съответно по-добър пазар за крайния потребител, независимо дали това е пътник или е, ползващите този транспорт за товари. Отделянето може да е стъпка в тази посока. Не е единственото, което е необходимо и е стъпка потенциално в правилната посока. Има различни култури. И това е един от големите проблеми в железопътния транспорт. Няма един обща ЖП култура в Европейския съюз. Вижте и технологичните разлики, които обсъдих в представенето. Дълго време ще ни е необходимо, за да преодолеем тази пречка, но пък тя е изключително важна, за да отворим пазарите. Господин Стеркс, не ви разбрах за тези 6% увеличение на каргото. Okay, yeah. А, окей. Не се ползва микрофон. Прав сте. Тъй като няма отго... много време, моля да отговаряте. В някои случаи наистина има увеличаване на разходите и наистина трябва да има минимален контрол на национално ниво, за да се разглеждат нещата детайлно. Господин Кролч. крайната цел на независимостта. Него го няма. Правна ли е, финансова ли е? Не. Бих казал нещо друго. Въпрос на култури е. Подобно на отделянето, човек не го прави само за да е независим. Създава се, за да има необходимите пазарни стимули, за да може да има инвестиции в сектори, за да има желание за участие на този пазар, неговото разрастване, за да се ползва този транспорт. Ако го няма, ако няма независимост, тото няма, то тогава няма достатъчна сигурност, за да се направят инвестиции в този сектор. По отношение на финансовата ситуация и независимостта там, не сме го разгледали, но отново това пак е част от културата. Да се създаде необходимата рамка, за да има достатъчно стимули за инвестиции госпожа Сеналова, че не е паневропейско изследването. Не е изследване по принцип, ами е кратък доклад. Ние искахме да бъде цялостно изследване, но не можеше да бъде такова и за това подходът ни е какъвто е. Господин Кох, оплакванията за дискриминация – това, което видяхте в е, моята презентация, не, беше, не бяха свързани нещата толкова с оплаквания, с дискриминация. Има доста оплаквания в Германия за това, че няма достъп. И по отношение сега на сигурността, да, имаше много влизащи на този пазар, но може да има и много повече е, участници на пазара, е, но просто защото няма достатъчна сигурност за железопътния транспорт, може би затова и не инвестират там. We, we... Няма микрофон. Yeah. Is the last question. Well, does non-use of Germany give us a problem or is it an ex... Създава ли ни проблеми това, че Германия не е включена или чисто просто едно извинение? It... Uh, не. Не е извинение. Дали е проблем? Ние сме разгледали модели. Дали сме примери за модели в е, отделните държави членки. Ясно е, че има развитие на всички пазари, процесите текат, пазарите се променят. Мисля, обаче, това са представителни страни за отделните модели и показват какво се случва положително и отрицателно в държавите членки. Благодаря ви много за това, господин Дионора. Както виждате, има голям интерес сред нашите членове. Благодаря ви за времето, което отделихте, за поясненията. График за изменения. Проект доклада трябва да бъде тук на 24 май. Обсъждането на измененията на 20 юни. Гласуването в нашата комисия 12 юли. Гласуване в пленарна зала септември. 30 май, мисля, че беше крайния срок за изменения. Беше споменато това преди, координаторите с нощи препотвърдиха и аз също казвам, че такъв е графика. Благодаря ви. Нямам нищо да кажа в разни въпроси, с изключение на това, че трябва да ви кажа, че следващото ни заседание ще бъде в Брюксел на 23 май в 3 часа след обяд. Искам да благодаря на преводачите за работата. Закрием заседанието.